<laughs> Mes chers collègues, bonjour. Vous allez... Добро утро, колеги. Добре ли сте? Как сте? Не, не ви е много горещо. Добър ден на преводачите. При вас добре ли е? решенията, взети от координаторите по време на вчерашната среща, т.е. на 19 юни, както и на последните, последното съдание на 30 май, са в писмен вид, ако не бъдат внесени забележки, ще се считат за приети, няма забележки. Ще преминем към гласуването, само да проверим дали имаме кворум. Имаме. Моля, гласувайте, за да направим проверка. Край на гласуването. Всичко е наред. Имаме кворум. Започваме с доклада на госпожа Фостер. Сегашните ограничения, запазваме сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности. Готови ли сте? Добър ден, господин Ертук. Добре ли сте? Много сте усмихна тази сутрин. Изменение 38 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Моля гласувайте. Край на гласуването. Изменение 38 отхвърля се. Изменение 39. За. против, въздържали се, проверка. Гласувайте. Жестям левът! Край на гласуването. Не се приема. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 48. За против, въздържали се. Добре, след като искате да проверим, ще проверим. Гласувайте, край на гласуването. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Не се приема. Изменение 44. Кое за? Искате да проверим 43. Добре, проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 43-то изменение се отхвърля. Имайте ми доверие. Изменение 44. За. Против въздържали се, подхвърля се. 45 за, против, въздържали се, не се приема. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Не се приема. 49 за. Против. Въздържали се. Не се приема. Измерение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против въздържали се. И така, кой е за? Против. Въздържали се. Компромис 7 се приема. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 62 Не, това изменение пада. 68 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 67 изменение. За? Против? Издържа, въздържали се? Отхвърля се. 69. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 14 измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 1. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването.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 35-то изменение се отхвърля. 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега подлагам на гласуване целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 за, 5 против, 1 въздържал се. Докладът на госпожа Фостер се приема. Поздравление, госпожо Фостер! Сега продължаваме към доклада на председателката. С две изменения. Изменение едно, кой е за? Всички, благодаря. Приема се изменение 2. Кой е за? Приема се. Подлагам на гласуване целия доклад. Електронно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Тридесет и осем за, един против. Много. въздържали се. Приветства се. Проми... Продължаваме заседанието. Продължаваме. Следващата точка е много важен доклад. Европейска стратегия. Ако напускате залата, моля, направете го тихо. И така, продължаваме с много важния доклад. Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии. Давам думата на докладчика Бас Екхолт. След това ще дам думата на докладчиците в Сянка и след това ще изслушаме Европейската комисия. Господин Ейкхаут, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За втори път разговаряме по този доклад след едно изслушване и един диалог. Сега всички изменения са внесени. Общо 479 изменения са внесени, което е а, е, осъществимо. А, е, за начало искам да кажа, че е трудно да се работи, когато водещите комисии са две – ЕНВИ, транспорт а, няма проблеми при законодателните а, доклади. С, при доклад на Енви винаги има несигурност а, за това, чия е изключително, чия е изключителното правомощие. Аз не бих искал в бъдеще да има изключителни правомощия по доклади по собствени инициативи. Бих искал правомощията да бъдат споделени, тъй като това улеснява работата, вместо за всеки член да се чудим, в чии правомощия попада на нашата комисия или на комисията Енди. И така, по няколко разпоредби. Знам, че Енви ще има изключителни правомощия. Знам, че аз съм ги включил, защото знам, че е важно да се каже нещо по въпроса, но за сега не предлагам компромисни изменения, защото първо ще изчакаме Енви. И ако Енви реализира правомощията си, това а, ще бъде това ще наделее над нашето мнение. Така, ние поставяме акцент върху останалата част на дейността, където са и повечето изменения. След като огледах всички 479 изменения, мисля, че можем да постигнем компромиси по много от темите. Разбира се, има различия в мненията, но като цяло този доклад според мен може да спечели широко мнозинство. Има няколко въпроса, които ще трябва да обсъдим а, с докладчиците в сянка. Ще се спра на два от въпросите. Единият е свързан с въздухоплаването когато говорим за стратегия с ниски е, емисии, въздухоплаването е едно от предизвикателствата. Има различия в мнението. Някои казват, трябва да разчитаме изцяло на ИКАО. Аз не смятам, че тази стратегия е разумна. Но заедно с това е необходимо да се предприемат мерки на глобално ниво. Ако това не дава резултати, да видим какво можем да направим на европейско ниво. Тази дискусия е необходима и мисля, че тук можем да постигнем баланса, но е важно да водим диалог, тъй като въздухоплаването е много труден сектор, не е секторите с най-високи цени, но е глобален сектор, т.е. имаме, нещата там са сложни и ще водим дискусии. По другите сектори, разбира се, аз съм навлязал в твърде големи детайли в формулировката и докачайте в сянка ме кодира, тя ще се спазя с техните предложения. Друг въпрос е свързан с технологичната неутралност. Знам, че понякога се казва автоматично искаме технологична неутралност. Искам да успоря това. Когато говорим за сектор, който се разработва от 120 години на сами разчита на двигателя с вътрешно горене и е създадена цялата инфраструктура. И времето за промяна не е много. Въпросът е дали технологичната неутралност като политическа нагласа ще ни даде възможност да направим бързи промени. Когато говорим за биогорива, виждаме, че има подкрепа за задължения за смесване или за конкретни цели. Това вече тук не говорим за технологична неутралност. Когато говорим за биогорива, технологическата неутралност не е важна, но когато започнем да говорим за альтернативи на двигателя с вътрешно горене, тогава се налага технологична неутралност. Аз успорвам този довод и смятам, че няма много последователност. Имаме нужда от диалог. Ако искаме преход от едно състояние, което съществува 120 години, именно технологичната неутралност ще даде резултати. Трябва да е, видим дали това, този довод е убедителен. Надявам се, че ще им проведем полезна дискусия, за да намерим средния път в тази дилема, която е ясна за всички. Трябва да обсъдим тази дилема именно в рамките на този доклад, тъй като говорим за мобилност с ниски емисии. За останалата част всичко е ясно. Следващата седмица ще бъде създанието на докладчите в сянка. Гласуването ще бъде през септември, така две срещи преди лятната вакансия и след това всичко ще приключи. След лятната вакансия утре ще изпратя двете групи предложени изменения и, и ще видим доколко те отразяват становищата на докладчите в сянка. Преди край на лято ще проведем втора среща и трудните въпроси ще се решат след лятната вакансия, за да гласуваме през септември и трудните въпроси ще се разгледат, ще се обсъдят през лятото, където и да отидем, с каквито и да били, с каквито и да били транспортни средства. Благодаря. Споделям напълно наблюденията на докладчика за споделените правомощия. Това не е улеснява работата, забавя и понякога се стига до един а, твърде общ характер на а, доклада. А в, а, по въпроса на емисиите, Комисията по транспорт а, и, и си има ясни а, правомощия. А, и мисля, че а, от гледна точка на методологична гледна точка споделям решението на докладчика да разгледа по същество много въпроси, като преодолява конфликта на правомощия. Повдига въпроса за технологичната неутралност. Аз съм сред онези, които Както знаете, аз внесах 20 на изменения и съм сред тези, които подчертава темата за технологична неутралност, но не, кът, но не от теоретична гледна точка. Технологичната неутралност дава възможност да постигнем целите, които отстоява докладчикът изхождайки от реалността, а реалността ни казва, че има сериозни пропуски в инфраструктурата. В междържавите членки има сериозни инфраструктурни различия. Девет държави членки все още не са уведомили Комисията за националните планове за транспониране на директивата 94-2014 за инфраструктурата за альтернативи горива. Страните са доста различни. Ето защо целта от 25% е електромобили до 2025 година е проблем. Не защото сме против е, е, електромобилите, а защото тази цел има опасност да изложи на риска цяла индустрия. Да, разбира се, може и да помогне на, за постигане на други цели. Технологичната неутралност, различните а, горива. Технологичната неутралност има за цел да даде възможност да Европейския съюз да постигне целите. Ето защо предложение, предложението за 25, а не 2030 година противоречи на общностната стратегия, която е определила 2030 година като крайен срок. А целта не е просто да удължим срока. Сега по-бързичко повтарям. Нашата позиция за биогоривата. И тук смятам, че усилията ни могат да доведат до общи компромиси. Преминаването от първо до второ поколение биогорива предизвиква някои възражения. Евро... Европейските индустриални сектори трябва да инвестират в биогорива от второ поколение, само че това ще създаде доста проблеми. От една страна настояваме за постепенен преход и на второ място искам да напомня съдържанието на девето приложение. Индустрията посочи проблемите, които са отразени в девето приложение. Искаме да целта е да няма взрив на цените и да навреди на постигането на целите, които сме си поставили. Така че нека да има постепенен преход от първо до второ поколение и също така какви, какво ще бъде включено в девето приложение. Това са основните ми забележки. Благодаря господин Салини. Благодаря, госпожо председател. 479 изменения. Това вече е доказателство, че за интереса и за важността на темата. Посланието е ясно. Мнозинството в нашия парламент подкрепя амбициозни мерки за интермодалност, за общи действия, за устойчива инвестиционна политика и за политическата рамка на промените, съобразени естествено и с изискванията на реалността. Ние ще трябва да обсъдим някои от въпросите, няколко примера. Например, по какъв метод ще се изчисляват допустимите стойности за емисиите при леки и при тежкотоварни автомобили? Как ще свържем нещата с желанието ни за устойчивост? Как ще процедираме, дали ще поставим чистите стойности за намаляване на преден план или ще се опитаме да свържем нещата и с конкурентноспособността, и с международната конкуренция. И още един важен въпрос. Какво трябва да разбираме под устойчив енергиен източник в контекста на превозите, на транспорта? като е, имам предвид колко важна е задачата, е, би трябвало да преодолеем различията и все пак, преглеждайки тези многобройни изменения, мисля, че те действително биха могли да бъдат преодолени. Е, докладчикът вече спомена, че е, трябва да помислим и за е, нивата на емисиите в трансграничните проекти и начина по който ще се поставят определени критерии за допустимост. Много важно е, е да е, настояваме за използване на всички възможности на обществения превоз е, за политически конкретни действия, които ще ни позволят да постигнем намаленията, които сме си поставили като цел и за които сме поели международна отговорност и ангажименти и да стигнем в по-дългосрочен план до нулеви е, стойности. Е, амбициозен е доклада, е, измененията отчасти също. Е, Нашият е, докладчик предлага да се е, сключват е, споразумения, да се е, обединяваме в е, съюзи по интереси и да защитаваме заедно нашите стойности. Госпожа Фостър има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Роберт Зиле е нашия докладчик в сянка, но тъй като сега става дума за предварително обмен на мнение, ще го направим. Аз изслушах е, коментарите на докладчика. Интересно е това, което беше казано за съвместните компетенции с Комисията по околната среда. Това се отнасяше и за моя доклад, който беше гласуван току-що. Ние спечелихме половин битка. Може би, когато става дума за разделяне на работата между две комисии по-равно, е добре да се започне съвместна работа още от самото начало. Ние имахме възможност да се запознаем с предложените изменения. Предложили сме доста заличаване на текстове. Това е наказателен доклад. Той има много силен фокус върху околната среда. Изглежда няма истинско разбиране, че ние сме комисия по транспорта и говорим за сектора на транспорта. Ние работим за постигането на цели, но имаме и въпроси, които трябва да отчитаме, като конкуренцията, като времето, което е необходимо за внедряване на нови технологии от производителите и това, за съжаление, не е отразено. Очевидно, Ние подкрепяме големите проекти, свързани с чисто небе, но по другите части вие подчертавате, че трябва да има определени проценти, 50% включване на полетите и прочие. Това не е приемливо, тъй като ние трябва да възприемем различен подход. Въпросът свързан с електромобилите – Да, това е чудесно, само че ние трябва да се съобразяваме с реалностите в автомобилостроението, в останалите сектори. Ние непрекъснато им оказваме натиск да бъдат по-екологосъобразни, но трябва да проявим и прагматизъм, да отчитаме потребителите, тъй като ако трябва да постигнем някои от целите, някои от потребителите няма да могат да си позволят да пътуват с автобус, само за да се вместим в определени цели. Затова нека да сме реалисти. Ние сме за това, че искаме да се постигне напредък, но докладчика трябва да се вслуша в много от нещата, които бяха казани от членовете на тази парламентарна комисия, да се огледат предложенията за изменения и може би ще постигнем компромис, но към момента, ако продължавате с този подход, защото ние трябва да се съобразяваме с предизвикателствата и в крайна сметка не бива да допускаме да се приеме един такъв наказателен доклад. От екара ние ще видим какво може да остане и ще преценим какво можем да подкрепим при гласуването. Към момента обаче има много въпросителни. Благодаря, господин Ван Милтенбург. Аз няма да отида толкова далеч, колкото госпожа Фаустер, но тази стратегия за мобилност с ниски емисии трябва да се съобразява с амбициите, които сме се поставили. Това е тема, по която не можем да бъдем достатъчно амбициозни, защото ние нямаме альтернатива. Трябва да изпълним ангажиментите, поети по споразумението от Париж. Искаме да имаме устойчив транспорт, в моите изменения аз обръщам внимание на економическата страна на устойчивия транспорт. Някои от тези изменения, представени от колегите, се отнасят до пълното прилагане на единното европейско небе в авиацията. Има също възможности да се инвестира в комбинация на разнообразни транспортни системи, които да са екологосъобразни, да са добре свързани помежду си. Целите са свързани също и с научно-изследователската и развойна дейност. Много неща се правят вече в сферата на транспорта и честно казано, аз не виждам защо трябва да се дублират целите. Ние сме установили цел от 25% производство на електромобили. Комисията трябва да направи проучване. Виждам, че Китай и Индия искат да подкрепят тези цели. Има доста иновации в тази сфера и Европа трябва да участва за да може да остане начало. Споделям мнението на докладчика относно нощните влакове. Има проучване, което показва, че няма достатъчно развит пазар, няма альтернатива на бързите високоскоростни влакове в Европа. Има доста добри предложения, но понякога е, не виждам достатъчна яснота относно инициативи за а, е, мобилност. А, е, мисля, че тук не сме достатъчно категорични. А, ние а, трябва да бъдем в челните редици на устойчивата мобилност с конкретни мерки. Мисля, че докладчикът е направил а, много неща. Внесени са повече от а, са вне, 479 изменения. А, очаквам да видя какви компромисни изменения ще бъдат договорени. Благодаря. Госпожа Килонен има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика Надявам се, че всички ние искаме да спасим планетата, да не допуснем климатични изменения. Искаме да защитим здравето и живота на хората. Това е нашата мисия. Важно е да се говори за мултимодалния транспорт, да се отчитат всички елементи. Ние използваме доста средства в транспортния сектор в Европа, но те трябва да отиват и за финансиране на иновации. Трябва да се подкрепят внедряването на нови технологии – Това означава, че трябва да се промени политиката на субсидиране и каква подкрепа ще се оказва на политиката в областта на новаторството. Да се тръгне от а, долу нагоре при финансирането. Също да видим какво може да се а, направи в обществения транспорт, как да се свържат различните видове транспорта. Това изисква сътрудничество с общинските съвети, с вземащите политически решения, тъй като градовете, общините са изключително важни. Но поради прилагането на принципа на субсидиарност ние нямаме много правомощи в тази сфера. Искаме да видим какви са натрупаните добри практики. Заедно с комисията и съвета можем да създадем платформи, за да се променят практиките към по-добро и регламентите, които са били полезни в някои области, да се улесни прилагането им е, по-широко в Европа. Аз имам една мечта. Надявам се, че ще можем да променим мисленето за по-дълъг период от време, защото устойчивостта, ниските емисии се отнасят за целия жизнен цикъл на транспорта, изобщо на системата. Съжалявам, че няма да мога да участвам в срещата следващата седмица, но ще изпратя едно много сърдечно писмо до останалите докладчици в сянка. Благодаря, госпожа Килонен. Господин Ван де Камп. Госпожо председател, благодаря ви много. Най-хубавото за мен е, когато представител на нашата комисия се дразни от а, а, това, което се прави в а, комисията а, в а, ЕНВИ, като имаме преди, че докладчикът а, е от групата на зелените. Това вече според мен е стъпка напред. Имам няколко конкретни коментара. Първо, за държавите членки. Парламентът и Европейската комисия трябва да помогнат за разпространението на идеите. Държавите членки обаче не прилагат а, тези идеи. Нека да приложим на практика това, което имаме в областта на мобилността с ниски емисии, преди да се опитваме а, да налагаме собствената си идеология. Надявам се, че докладчикът и докладчиците в Сянка ще отправят много ясен сигнал до съвета в този смисъл. Относно технологичната неутралност. Аз се опитвам да разбира е, какво точно се обхваща. Технологическият неутралитет трябва да се базира на факти, а не на пожелания, на идеологии и прочие. Тази неутралност на технологиите трябва да има за цел изглежда да се запазят и класическите двигатели с вътрешно горе. Не виждаме какво става с дизеловите двигатели. Знаем, че не всичко се прилага както трябва. Това са две съвършено различни неща. Ако трябва да спазваме принципа на технологична неутралност, това означава, че ще може да се развиват и други видове двигатели, за да се отговори на съвременните изисквания. Аз имам някои малки въпроси. Когато разглеждам оценката на цикъла на живота на електромобилите, например, виждам, че е необходимо да се разглеждат нещата още по-задълбочено. Аз подкрепих господин Екхаут и в Комисията по транспорта, и в Комисията по околна среда се използва Twitter. Малко странно ми се струва това. Мисля, че трябва да се представи ситуацията по-добра, а не непременно да се следва сляпо а, тази а, цел до 20-25. Аз не мога да разбера какво прави точно комисията. Преди около 7 години те решиха каква посока да се каква посока да се а, тръгне. Сега се оказва, че това е грешка и сега трябва да се пристъпи към второ поколение. Трябва да уважаваме начина по който работим. Имайте предвид инвестициите, които бяха направени вече от а, бизнесмени, от а, компании. Затова трябва нещата да се правят добре от самото начало. Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря. Да, а, стана дума за това, че а, някои от нас имат мечта. А, наскоро бях в Дания и знае, че те работят по въпросите на транспорта и а, а, самообезпечаването с енергия във връзка и с промените в а, транспортните системи. А, да, понякога става дума за по-малки територии, дори само за един остров и въпреки всичко нещата се вършат, напредва се. Трябва да погледнем реалистично на нещата, какво действително може да се постигне и как да го направим. Именно по технологичната неутралност смятам, че действително трябва да помислим много добре. Не можем да твърдим, че само единият път е верен. Да, ние говорим за електродвигателите, за електроавтомобилите, но трябва да помислим и за водородната перспектива и технологиите на основа водород. Съществуват различни перспективи, различни са източниците на енергия, с които и е, ресурсите, с които разполагат е, отделните държави членки. Естествено, че, така да се каже, лошите, замърсяващите източници трябва да бъдат е, колкото е възможно по-бързо елиминирани но инак трябва да сме малко по-отворени по отношение на технологиите. Аз поделям мнението на моя колега от моята политическа група и смятам, че в някои случаи ще успеем по-добре и по-бързо. Да, танъци, такси и така нататък, естествено знаем, че въздухоплаването е по-голям замърсител от други видове транспорт, но трябва да търсим глобални, световни решения. Така че е, трябва да имаме предвид какво е достижимо в едни по-широки рамки. И затова вчера и гласувах по един определен начин, когато ставаше дума за изключването на въздухоплаването от е, е, системата за търговия с емисии ако желаем действително да поставим нови жалони, ще трябва да направим и оценка на въздействието, преди да фиксираме някакви определени прагове и стойности, които би трябвало да бъдат наши цели. Целите като мечта са нещо чудесно, но те трябва да могат и да се реализират. Това е ясно. Съвсем ясно е, е, че ще трябва да продължим с усилията за подмяна на двигателите на корабите, е, изобщо промяна в корабоплаването, защото и те замърсяват е, не само автомобилите, не само самолетите. И е, когато говорим за единното европейско небе, не бива да забравяме колко много инвестирахме в този проект. Необходими са нови материали, не само за въздухоплаването, но и за всички други видове транспорт. Така че трябва да фокусираме нещата не само върху инвестициите, но и върху начините за намаляване на емисиите, да кажем, е, по отношение на горивата, може да се работи също. Господин Кош, имате думата. Да, благодаря на докладчика за неговия е, проект. Доклад аз съм убеден, че не би трябвало да имаме е, така, някакви е, пределно допустими е, стойности и проценти по отношение на е, автомобил двигателите. Електродвигателите не са единственото решение и не са е, бързо решение. Трябва да имаме предвид е, всичко, когато предлагаме преминаване към някакви други е, е, двигатели. И Тесла, и Ауди е, е, направиха междувременно е, едни оценки е, и установиха, че е, тяхното пък е, депониране или а, е, разграждане ще бъде много а, е, сложна и скъпа работа и също замърсяваща околната среда. Трябва да залагаме най-вече на а, е, така, интермодалната система, а, ходене, а, колоездене, велосипедизъм и така нататък. Естествено, заедно с ЖП транспорт и с альтернативни горива не бива да забравяме и економиите е, на е, енергия е, във връзка и с единното европейско небе, общите стандарти за въздухоплаването и естествено и промените, които докладчика предлага по отношение на на селско стопанство, на автомобилите и товарните автомобили и техниката, която се използва там. Така че е, интермодалният подход е правилен. Всеки вид транспорт е, ще трябва да бъде обхванат и мерките трябва да са уравновесени, така че да не се смята, че един сектор и един вид транспорт, така да се каже, е нарочен и наказван. Всеки, е, ако трябва да използваме думата наказание, ще бъде наказан в зависимост от това, което е направил. И така, благодаря е, много на докладчика за работата, която върши и за това, че ще уважи, е, надявам се, моите искания и предложения. Госпожа, Госпожа Андерсен. Искам да подкрепя докладчика и за положен от него труд. Това е изключително важен доклад. Е, както каза колегата Каролин, социалистите и демократите сме готови да подкрепим успешното завършване на работата по този доклад. Парижкото споразумение е застрашено сега от позорните действия на американския президент. Ние като европейци трябва да кажем, че нищо не може да ни се изпрече на пътя пред постигането на целите, които сме поставили. Относно преминаването към различни видове транспорт и подкрепа за градските райони, като се имат предвид факта, че 25% от емисиите идват от градския транспорт и не се прави много за намаляването им. На замърсяването на въздуха в много от нашите градове достига до критични нива. Това а, поставя отново на преден план въпроса за преминаване към по-чести видове а, мобилност. Пакетът а, за автомобилния транспорт, според мен, е пропусната възможност в това отношение и като комисия по транспорт ние трябва да подчертаем този факт. Доста от колегите изразиха мнение, които доста са предложения, които можем да подкрепим. Също и казаното за нощните влакове. Господин Ертук. Да, благодаря на докладчика Екхалт е, за идеите и за неговата готовност е, да се мисли за постигане на компромис. Е, много важно е, естествено, когато говорим за мобилност в бъдеще, да следваме един по-отворен подход без да идеологизираме, без да вървим единствено в една посока. Има различни сфери, в които можем да работим. Така наречената технологична неутралност е важен момент. Говорихме за биогоривата преди 15 години и смятахме, че те са спасението но междувременно осъзнаваме, че и там има много неща, които трябва да се премислят и нюансират. Така че някои е, технологии са необходими и днес. Тоест е, да говорим за технологична неутралност, именно с оглед на бъдещето, да се предпазим от необходимостта след 10 или 15 години изведнъж да кажем не, тая технология не е най-добрата, трябва да търсим друга. Естествено, че е, всичко това, което ни казват е, експертите за това, как то трудно ще се разграждат електродвигателите след като цикъла, жизненият цикъл приключи, е много важно и трябва да се съобрази. Естествено, че целите ни трябва да са много амбициозни, за да постигнем реално намаление на въглеродните емисии. И още нещо – дебатът за а, а, екологосъобразните а, транспортни средства, а, а, ЖП транспорт или вътрешните водни пътища, това не било да се забравя колко е важно. Естествено и в рамките на междуградските автобусни превози има много проблеми. Това е един сериозен замърсител. Ние имаме много градове в Германия, които в момента страдат поради много високата концентрация на прахови частици във въздуха. Сигурно сте прочели нещичко по този повод. И естествено в бъдеще трябва да мислим и за дигитализацията. Е, това, което е, в момента обсъждаме, естествено е важно и звучи прекрасно. Има решения обаче, е, които трябва да стигнат до всеки потребител, до, не само за запалянковците, които не могат без цифровата техника и технология, но и за всеки нормален потребител, така да се каже, това трябва да бъде един осъзнат факт. Без това няма да можем. При всички положения можем да мислим и за е, споделени предвозни средства, е, най-вече при автомобилите. Какви е, са е, възможностите за е, чиста енергия? Е, Колежката Майснер спомена водородните технологии, има възможност, така да се каже, директно да се използва енергията от някои източници, но има възможност и за зелено екологично преобразуване на някои енергии извлечени от определен източник, да кажем при газ е, има такива възможности, така че по този начин ще си осигурим едно чисто или по-чисто бъдеще. Индустрията вече ни подсказва какво трябва да направим. Бях в Регенсбург миналата седмица в университета и е, там е, видях какво може да се направи със светлината за извличане на енергия. Е, има много възможности е, е, в това отношение. Професорите там демонстрираха тези възможности. Но сега стигам и до заключението. Когато разполагаме със съответната инфраструктура, Европейската комисия непрекъснато подсказва и подчертава, че тази альтернативна инфраструктура трябва да бъде променена, трябва да бъде реформирана и както показаха и плановете за действие на държавите членки, особено важно е тук от е, името на институциите да се каже на държавите членки съвсем ясно е, какво трябва да се направи. И в този смисъл ние се нуждаем от едни съвсем ясно формулирани цели. Европейският парламент не бива да се страхува от тези количествени цели, е, защото само така можем да осигурим яснотата и е, предсказуемостта на всичко това, което вършим. Благодаря. Благодаря. Този е, доклад е изключително важен за нашата комисия. От 1990 година всички сектори, селското, стопанство, индустрията намаляват емисиите на парникови газове, с изключение на транспорта. Това е полезен доклад, тъй като отправи ясно послание преди срещата КОП-23 в Бон. И ние като комисия трябва да отправим много силно послание. Споразумението от пари, както казаха колегите, дава историческа възможност Европа да стане отново лидер по климатичните въпроси. Ние трябва да се възползваме от този лост. И второто, което искам да ви кажа. В Европа ние нямаме залежи на петрол, но имаме идеи. Идеите, свързани с мобилността, съществуват. Става дума за избор. Не можем а, да говорим едно и да правим друго, тъй като нямаме втора планета. Това, което правим, е насочено и към бъдещите поколения. Не искам те да се превръщат в морски а, а, свинчета. И второ, следващото, което искам да кажа. Всички а, говорят а, за създаването на парк от електромобили. А, Европа закъсня много с а, промените в а, сектора. Има само една марка, която произвежда свързани автомобили което е електромобил. Знаете ли коя е тази марка? Това е Тесла. Никой друг автомобилостроител в Европа няма нито технологиите, нито създава такива екологосъобразни автомобили. Какво чакаме? Имаме възможност да го направим. Говорихте също и за водорода как се използва в Китай. В Германия има такива автомобили. Какъв да бъде енергийния микс в сферата на транспорта? Той може да бъде по-разнообразен и ние имаме капацитета за това. Можем ли да допуснем да се откриват а, а, производства, само защото не можем да направим а, а, тази промяна. Поставено е началото на а, магистрали, в които, по които се използват а, слънчеви панели. Това е само началото. В бъдеще автомобилите ще бъдат съвместно използвани, те няма да бъдат индивидуално притежание. А, също ще има отражение и върху таксите а, в а, железопътния транспорт. А, съгласна съм с а, господин Вилтенберг, а, че трябва да се а, произвежда бетон, за да се изграждат магистрали но това няма да действа. Трябва да се подобрят нещата. Правят се инвестиции в големи проекти, които не се вписват в КОП-21, нито с желанието ни в бъдеще хората да дишат по-чист въздух. Голям въпрос за Европа е свързан с безработицата, но трябва да отчитаме също и проблемите, свързани с климатичните изменения. Надявам се, че ще проявите същата амбициозност като нас. Представители на комисията. Благодаря, госпожо председател. Много интересен дебат. Вие знаете, че в изказванията и на председателя Юнкер и на други представители на Европейската комисия има потвърждения за желанието ни да поемем амбициозни ангажименти стратегията, прията от комисията през юли миналата година, всъщност включва всички видове транспорт, прави преглед на всички инициативи в сферата на транспорта. Амбициозната цел за намаляване на емисиите най-малко с 60% до 2050 година вече е формулирана. Тази амбициозна цел е на лице – е, след това е, в плана за действие се описват отделните мерки които, и действия, които трябва да се предприемат. Е, ние сме готови да предприемем усилия за два големи пакета в сферата на именно тази стратегия. През ноември е, миналата година е, приехме единия пакет, през май е, тази година бе прият втория пакет и ще има още един пакет, който включва редица инициативи, но в частност става дума за предложението за стандартите по е, е, въглеродните е, емисии, въглероден диоксид, декарбонизация, най-вече по отношение на автомобилния транспорт. Ние мислим и за законодателно предложение за това как бихме могли да ускорим процеса към автомобили с нулеви емисии. Естествено, това е много сериозна тема, изисква по-дълго проучване работи се по нея. Измененията, е, предложени е, към е, проекта доклада, понякога се припокриват. Има и изменения, които всъщност повтарят текста от първоначалното предложение. Вчера също установихме при разглеждането на доклада за възобновяемите енергийни източници, че е, има е, подобни предложения, които връщат обратно към първоначалния текст, да кажем, са възобновяемите горива или е, източници на горива. В някои случаи нещата се припокриват, включително и с досието, което вие го разгледахте вчера няма изменения, които в крайна сметка да не се отнасят до нещо, което е включено като предложение за промяна и в текстовете на комисията. Така че трябва да помислим, естествено. В някои случаи става дума за данъци и за различия в вижданията, как точно да се осъществят именно тези стимули за намаляване. Но въпросът е как да решим въпроса с технологичната неутралност и технологиите, които действително предлагат устойчивост за в бъдеще. Например, корабоплаването, морските, двигателите на корабите. В началото на юли ще имаме заседание с комисията за а, а, околна среда. Те също а, работят много усилено по въпросите, свързани с а, целите за следващата година. Естествено, че Корсия, глобалният пазарен механизъм е в центъра на вниманието. Колегите работят най-вече по него. Е, какви могат да бъдат е, е, заплахите или как понякога се тълкуват различните рискове и как се интерпретират те. Нека да видим какво ще предложат и колегите от другите комисии и служби и ще намерим общия път и верния път. Много-много благодаря на докладчика, на вашата комисия, защото междувременно вече установихме, че той много експедитивно и амбициозно работи и мисли за това как могат да се променят нещата в положителна посока в транспортния сектор. Благодаря на Европейската комисия. Мисля, че посланието е ясно. Сега думата има докладчика Тейка от Бал, за да обобщи дискусията. Благодаря. Благодаря за е, тази много интенсивна дискусия. Само когато е, обменяме мнения, е, и споделяме нашите собствени виждания, без да четем нещо, което някой ни е подготвил, действително ще стигнем до е, правилното решение. Нека да използваме доклада именно като основа за дискусия и за постигане на напредък е, и на балансиран компромис е, в скоро време. Струва ми се, че всички групи е, са е, обединени в това свое желание. Основните теми по време на дискусията се очертаха. Е, те могат много лесно да бъдат идентифицирани в рамките на тази, контек... Е, тази дискусия, така че това ще направи процеса на е, откриване на компромиса и обединяване около него много по-бърз и по-лесен ще трябва да използваме доклада е, като основа за постигане на е, компромисно решение. Инак е, бихме сбъркали, ако се откажем от тази възможност. Сега, още тази сутрин чух Вим какво мисли за така, работата и ми в комисията МВ. Е, ще спра до тук. Но е, ще ви напомня за е, правило 55. Не бива да го разглеждаме само като бреме, като тежест. Това би било грешка. Има толкова много законопроекти и досията, които в крайна сметка покриват частично ресора на няколко комисии, така че би трябвало да използваме възможността, която ни дава правилото 55 и да Провеждаме съвместни заседания. Когато говорим за енергийния пакет, там по член 55 работят МВИ и ИТРЕ. А сега по член 55 би трябвало да процедираме по същия начин с комисията МВИ и транспорт. Не би трябвало да изключваме тази възможност, защото ще пропуснем възможността да видим как транспортът може може да бъде уреден в бъдеще, така че да е, бъде по-екологосъобразен, защото е, мобилност и околна среда всъщност са тясно свързани помежду си. Това вече е, е съвременното, модерното виждане по въпроса. Не било да се връщаме към миналия век. Не, а сега по технологичната неутралност. Струва ми се, че е, в миналото е, в индустрията никога не е говорено е, в контекста на индустрията за технологична неутралност. Технологиите винаги са били насърчавани, винаги са търсени някакви нови технологии. Сега, когато говорим за технологична неутралност, на практика е, не означава, че искаме е, непременно да дадем е, предимство на технологиите, които са използвани преди 50 години. Не. Ние вървим напред. Нека да бъдем честни един към друг. Смятате ли наистина, обръщам се най-вече към Вим, че е, през 2050 година ще имаме наистина е, в градския транспорт е, такива технологии, такива превозни средства, като преди 50 години. Не. Инфраструктурата е изключително важна. Ако не промените инфраструктурата, е, няма да можете да постигнете напредък. И също време не можете да промените инфраструктурата при е, подчертаване на необходимостта от технологична нейтралност. Е, чухте какво ви каза колегата от Алде. Той даде примери от Китай. Липсата на а, инвестиции всъщност а, означава и липса на знание за това в каква посока желая да върви инвеститорът. И затова аз говоря не по идеологически съображения, за това, че трябва да знаем какви са желанията на инвеститорите. В крайна сметка Парижкото споразумение ни кара да мислим за това как да намерим, да открием тези превозни средства, които са не нисковъглеродни или с ниски вредни емисии, а с нулеви емисии подземните горива, подземните изкопаеми като източник на енергия или газ и промени, преобразуване на тези източници или на енергията добита от тези източници, може би също представлява един интересен момент, който не бива да се изключва. Аз не изключвам нищо в крайна сметка. А, дали става дума за правомощие на Енви? Някои хора попитаха това. Да, а, това е. Дали ни харесва или не, все пак а, водещата комисия а, а, по отношение на възобновяемите енергийни източници и а, а, заедно с ИТРИ и тук а, смесени споделени правомощия ще трябва е, да помислим и за това, което ни каза представителя на комисията, за това, че в някои случаи се припокриват е, въпросите от вчерашното досие и сега. И нямаме чак толкова много е, време, обръщам се към комисията, ще трябва да мислим за това как можем да постигнем а, по-бърз напредък. Погледнете какво става в международен план и международните организации. Те не постигат чак толкова бързо а, споразумения. А, ние имаме предложение а, от 2008 година, а, но а, глобално споразумение, а, включително и в ИКАО, не се постигна дори и предвид някой напредък, е, е, известен напредък, който бе постигнат. Да кажем, но миналата година не се постигна глобалната радикална промяна. Така че, ако желаем действително да се придвижим напред е, с, с а, е, амбициозната цел, която потвърждаваме за 2050 година, тогава комисията ще трябва да се противопостави, включително и в рамките на международните организации, на е, решението на Тръмп. И така. Госпожо председател, уважаеми колеги, аз мятам, че ще трябва да се подготвят компромисните текстовете. За момента не се очертава компромис. Е, в момента на маста лежи единствено проекто доклада, но е, с колегите, е, с които ще се съберем, ще започнем да обсъждаме възможностите за компромисни текстове. Нека да водим един открит, честен дебат и аз много се надявам, че ще намерим компромис, който ще може да се радва на подкрепа от страната на мнозинството. Много се радвам, че още другата Другата седмица ще се видим с докладчици Търсянка и очаквам любовното писмо на колегата от ГУЕ. Господин Вин Ван Декамп имат по-малко от една минута, за да ви отговори. Да, след като господин Ейкаут ми задава въпрос, ясно е, че трябва да му отговоря. 2015 година, 2050 година градска мобилност не мога да си представя, че ще продължат да съществуват двигатели с вътрешно горене. Ако искаме обаче да ги заместим с електромобилите, в в Амстердам това, което се предприема, няма да направи така, че нещата са в правилната посока. Не може да има и индивидуални електромобили. Компромисите ще бъдат следващата седмица. Първите компромиси ще бъдат следващата седмица. Докладът ще се гласува на 25 септември. Благодаря за този оживен дебат. Allez, nous continuons. Et je vous demande d'accueillir Monsieur Dick Denmore. Продължаваме да приветстваме с, с добре дошли господата Дик Данмор и Стир Дейвис Глив. И nous sommes dans la... Nous poursuivons ce que... le débat que nous avons eu, notamment une des solutions сега ще продължим дебата, който водихме с една свързана тема нощните влакове в Европа. Ще ни представите това проучване. Намираме се в една критична ситуация по отношение на този транспорт през последните години. В много страни бяха прекратени е, тези услуги. Е, нощни влакове вече има в 19 държави членки. Е, господин Дирк Дан Мор представлява фирмата Стиер Дейвис Глив. Проучването е извършено по, по поръчка на Apple. Сега ще ви моля да ни представите място на нощните влакове и в рамките на желанията за устойчив туризъм. И каква е връзката с споразумението от Париж? Това проучване се надявам, че ще бъде само първа стъпка в взаимодействие а, е, с комисията. Ние сме за модернизацията на нощните влакове а, е, и подкрепяме резултатите от вашето проучване. Заповядайте, имате думата. Не знам как точно да сменям слайдовете, но се надявам някой да го направи сега. Да разгледам основните моменти на проучването. Ще обобщя дефиницията на нощните влакове, която договорихме с парламента, как функционират нощните влакове, кратък преглед на услугите, предоставени от нощните влакове. Забелязали сте, че тези услуги намаляват. Има ли данни за финансова жизнеспособност на влаковете и има ли данни за тяхната екологична жизнеспособност, способността на сектора да реагира на предизвикателствата и а, доводи в полза на субсидиране на нощните влакове. Дефиниция нощ, нощен влак е всеки влак, който състои частично или изцяло от подвижен състав, който е предназначен или реконфигуриран за нощни влакове. Акцентът ни е върху кушет вагони с по 6 кошетки в купе. В някои купета има по 3 кошетки, в Великобритания по 2. Имаме ограничени данни в този сектор. Много от държавите членки не следя тези данни. Много от самите железници няма данни за нощните влакове като дейност, така че ние използвахме публикувани а, графици, резултати от интервюта, казуси в Европейския съюз и други части в света и интервюирахме хора, които участват в експлуатацията на нощни влакове, които са наскоро са взели решение за разширяване или ограничаване на услугата. Когато говорим за нощни влакове, честно си представяме как си лягаме в 10 и се събуждаме в 8 часа на следващия ден в друг град. Много са малко влаковете, които обаче имат предлагат такава услуга. Много от тях пътуват по 16 часа, така че често се пътува вечерта или късния след обята, т.е. пътуването може да бъде приключено между край на един работен ден, началото на следващото, но много от пътниците в нощния влак може би осъществяват дневно пътуване. Друга характеристика на нощните влакове е, че те винаги са по-бавни от съответните дневни влакове по различни причини. Операторите разделят или обединяват а, а, у, у, влака. Влаковете понякога се налага да сменят екипажите и през нощта те се движат по-бавно с оглед графика на товарните влакове. Много от нощните влакове, много от нощни влакове нарочно вървят по-бавно, за да могат пътниците да спят. Разгледахме тенденциите в Европейския съюз. През 2016 година нощни влакове се използват в много държави членки. В 11 държави членки имат вътрешни нощни влакове, някои от тях са работят на търговска основа, някои от тях са част от услугата, задължение за обществена услуга. Търговската операция е между Южна Швеция до е, Рим в Италия на юг. Предполагам, че това е една от причините, поради които проучихте това проучване. Има само една мрежа, която се разширява. Това е в Австрия. Опитахме се да видим защо те постигат успех. Самата Австрия няма конкурентни 300 километрови линии. Австрия продължава да регулира автобусния транспорт и автобусите са част от железопезниците. Венското летище, което е една от дестинациите, е сравнително малко летище и в доклада показваме, че няма преки полети до много дестинации, нито обслужвани от нощните влакове. Нощният влак в много случаи дава възможност за късно тръгване и ранно пристигане са по-удобни от полетите. Това са причините за успеха, но тези условия е напълно възможно да не съществува в други държави членки. Сега, за да обясня, червената зона посочва случаите, в които оператор ги експлуатира на финансово устойчива база, зелената зона – е, Финландия, Швеция се финансират чрез задължение за обществена услуга, но там има много ясни изисквания и цели. В СИНю е, са разгледани по-малко подробно. Те се отнасят до Италия. Е, има по-малко подробности за услугата. Напълно е възможно да има задължение за обществена услуга в някои случаи нощните влакове се характеризира, са описани като хотели. Разгледахме жизнеността. Достъпа до данните е труден, защото много от операторите не можаха да ни предоставят финансова информация. Има редица фактори. Първо, превозните средства трябва да имат повече туалетни, душове и брой на пътниците е по-малък. Екипажът работи през нощта и е един в, в, поне един ден не са у дома. Необходими са допълнителни услуги, като управене на легла, пране, снабдяване с храна. В Deutsche Bahn имаше много интересна статия за дейностите, които са необходими за обслужване на един нощен влак. Освен това, инфраструктурните наценки т.е. таксата за управителя на инфраструктурата може да се окаже, че са много по-високи от разходите на влака. Жизнен. Ето защо Жизнеността зависи от решението на ръководствата, разходите и приходите могат да бъдат прогнозираните. Разходите за подвижния състав са различни. Един оператор може да използва подвижен състав, който не се нуждае от поддръжка, но пък придобиването на нов е, подвижен състав е по-трудно. Uh, Разгледахме и предизвикателствата пред е, сектора настъпиха много промени. Първо, културните очаквания. Пътниците не са готови да използват а, съвместно, заедно с други хора, туалетна или душ, или пък да бъдат лишени от тях. Е, бизнесът използва в по-малка степен нощните влакове. Изключение е Австрия Инвестициите в високоскоростните линии означават, че пътуването е много кратко, твърде кратко за спане. Основните а, пътувания по ТНТ не се използват за нощни влакове. А, връзката между Испания и Франция, а, пътуването под Ламанша новите елементи от 2013 година. Германия, Италия и Франция либерализираха вътрешни, вътрешния автобусен транспорт и много фирми предлагат нощни преходи с автобус. И но за нощните пътувания не е необходим различен автобус често билетите за автобус са много ефтини, около 30 евро. Една от последиците е, че по-малките оператори на нощни влакове губят критична маса и когато имаш само един-два влака, е много трудно да продаваш своя продукт да, и да запазиш присъствието си на пазара. Е, има и положителен опит е, в нощните влакове. Има е, ръководители, които се справят много добре. Уебсайт, има вебсайтове на различни езици, което улеснява резервацията на тези влакове може да се предлагат разнообразни услуги седалка, легло, душ и цената се варира в зависимост от качеството на услугата. Много оператори обаче продължават да предлагат ограничения в услугата или само седалка или легло с душ Мнозина застъпва тезата, че не е необходимо да има задължение за обществена услуга. С, с намаляването на броя на нощните е, влакове, е, само редовните пътници се сещат е, за тях. Разгледахме доводите за субсидии и след като изслушах дебата тук, става ясно, че държите много на околната среда. Много е енергийните източници, които се използват от влаковете, са най-разнообразни. Освен това, подвижния състав си има повече емисии на со 2 в сравнение с дневните влакове. Също така всичко зависи от това какво би, какви варианти биха избрали пътниците, ако не използват нощен влак. Могат да взе, използват самолет, дневен влак и така нататък. Освен това, няма ясни доказателства за нелоялна конкуренция между видовете транспорт. В нощните влакове няма нищо, което да говори за различно третиране. По отношение на заетостта, нощните влакове не се използват от хора, които пътуват за работа през деня. Те осигуряват повече заетост от дневните влакове. И най-сетне препоръките. Започваме с наблюдението, с наблюдението с това, че има много малко данни за сектора. Може би ще бъде полезно, ако, това се, ако нощните влакове се определят като отделен сектор. В контекста на таксите, директива 2012 от 1934 година много от наценките са за високоскоростни пътнически влакове. Финансите на много влакове ще се променят, ако таксите се ограничат до преките разходи. Трет, на трето място по гъвкава субсидия регламент 1370 предвижда субсидия за определена услуга, но в Швеция операторът получава твърда субсидия и ако при положение, че могат да осигурят определен капацитет. Има друг подход, който е изпробван в е, Холандия. Е следният за 1000 евро се е, осигуряват е, стимули за е, повече пътници. Благодаря за вниманието. Благодаря. Започваме дебата по този много интересен въпрос. Думата има господин Ван де Камп. Благодаря, госпожо председател. Честно казано, аз нямам въпрос към господин Данмор, а искам да му благодаря за, за чудесното, много пълно проучване с много графики относно проблемите, свързани с нощните влакове. Аз имам опит от района на Амстердам. И това не е много положителен опит с нощните влакове. От една страна има по-бързи ТЖВ влакове между Амстердам и Париж. Сега всички ги предпочитат пред полетите, но там, където няма альтернативи, какво става? Романтичните нощни влакове могат да играят някаква роля, но трябва да се вземе ясно решение дали хората искат да пътуват по-бързо с влакове през деня. Мисля, че това е добра альтернатива на нощния влак. но да се настоява да продължи съществуването на тези нощни влакове при това, че при наличието на други възможности не е много оправдано. Госпожа Андерсън, да, има добри препоръки, свързани с а, а, дефинирането на пазарен сегмент за нощните влакове, също и за по-доброто отразяване на разходите Искам да кажа на господин Ван де Кампа, че може би има неразбиране това, което не бихме искали да сравняваме нощните влакове с други варианти, между които няма нищо общо. Бихте ли кажали нещо повече за аспекта, свързани, свързан с свободното време и туризма, тъй като част от Опита, който споменахте, е в скандинавските страни е Австрия и това е стимулирало в голяма степен на местната економика. Можете ли да кажете нещо повече? Шведските колеги са споменавали този факт пред мен. Пред мен. Въпроса за съпоставимостта. Основните характеристики на традиционните нощни влакове беше, че те пътуват на дълги разстояния, предлагат добри връзки, предлагат възможности за спане. Да, и автобусите могат да се използват и през деня, и през нощта, но може ли да се спи в тях добре, е. така че да могат да бъдат привлечени повече потребители, дори от бизнеса. Може би трябва да се направи а, повече проучване за потенциала на пазара за при бизнес пътувания. Това, което казахте за ТЕН, те, когато беше планиран а, на железопътната линия под Ла-Манша, бяха обсъдени е, доста възможности. Ако искаме хората да имат възможност да пътуват на дълги разстояния в Европа и да спят, е, това е альтернатива. Да, има големи политически въпроси, преминаване към други видове е, транспорт. Вие казахте, че не сте намерили доказателства за разлики в разходите но, например, когато отчитаме данъчните аспекти, таксите във въздухоплаването и други сектори, за европейския подход. Вие казахте, че вие сте погледнали на проблема от национална гледна точка, а не толкова от общоевропейска гледна точка. Ние искаме да създадем европейски альтернативи, да насърчим европейския туризъм. Може би трябваше да проявим повече творчество в рамките на ТНТ, поне на равнище политика, за да се стимулира развитието на нощните влакове. И аз бих ви приканила да останем отворени към този вид транспорт. Благодаря, господин Крамер. Не. Преди него ще се изкаже друг колега. Благодаря ви, благодаря за доклада. Той е много добър, като се има предвид обхвата му, но мисля, че не е разгледана една страна на проблема, а именно съпоставка на това как се отразява върху климатичните изменения, използването на дневни и на нощни влагове, влакове. Въздушният транспорт към момента не е устойчив нито в средносрочен, нито в по-дългосрочен план. По Парижкото споразумение ние трябва да направим повече, за да предложим на гражданите устойчиви альтернативи в този доклад съпоставката между нощните влакове, преди всичко с а, дневните влакове. Разбира се, те не могат да се конкурират с дневните влакове, които предлагат много повече а, места, но а, альтернативата за нощните влакове е единствено въздухоплаването, където емисиите са много по-високи. Може ли да се разгледа в по-голяма дълбочина и въпроса за таксите, свързани с различните видове транспорт. Знаем, че във въздухоплаването се събират много високи такси и същевременно това е вид транспорт, който допринася най-много за климатичните промени. Господин Крамер има думата сега. Благодаря. Благодаря и за изследването, и за презентацията. Много важно е, естествено, да получим е, е, указания за това, което сте установили. Е, вие твърдите, че няма конкуренция. Якоб Талуни тук ще каза. 30 милиарда евро получават авиокомпаниите е, подарък от данакоплаците е, и също времено е, не плащат данъци, само за да ги накараме, така да се каже, да не купуват керосин и да не използват керосин е, е, е, никой в крайна сметка не мисли обаче за закриване именно на авиокомпании или на определени линии. А когато става дума за нощните влакове, да кажем от Берлин е, за Бреслав, е, е, нещата е, бързо се решиха, отпадна влака. Три четвърти от е, хората, които пътуваха преди това с нощния влак, е, си казват, добре, тогава ще се кача на самолета не казват, ще е, взема е, друг влак е, пак през нощта или ще взема автобуса. Не. И Deutsche Bahn направи много сериозна грешка. 30 години на практика реализираше печалби с нощните влакове. И Берлин, Брюксел, Париж, това беше нощния влак, който много често се използваше. Тъй като а, така, цените в Белгия изведнъж много се покачиха а, и а, трябваше всъщност да променим отсечката и маршрута през Франкфурт да минава влака, казахме не. А, отказа се Германия от този нощен влак. А, и сега а, да, имаше естествено един опит да се минава през Франкфурт за известно време, а не през Кьон, както беше по прекия път. За известен период това се смяташе, че е альтернативата. Но в момента няма нови влакови композиции. Ще трябва да се подновят старите вагони на нощния влак и затова се мисли за прекратяване на тази отсечка през нощта. Това не е разумно решение на е, Deutsche Bahn, е, независимо от това, че отсечката се удължи е, и че ще има инвестиции за модернизация, би трябвало да се запази. Така наречените рейлджетс, е, бързите е, влакове в е, Австрия се използват много често. И австрийските железници реализират около 15% от печалбите им са всъщност именно от нашните влакове. Сега, възможно е това да се дължи и на проблемите с вътрешно австрийските полети. Знаем, че има такива проблеми. 400 хиляди пътници за 5 месеца. Това не е никак малко. 1,2 милиона и 200 хиляди пасажери ще имате в крайна сметка за една година. Всъщност, когато ги попитахме защо се отказват от нашите влакове, хората от той че Bank казаха, защото а, а, цифрата а, от милиони 500 хиляди или милиони 200 хиляди ни удовлетворява. Всъщност се оказа, че е два пъти по-голям броят, два пъти по-висока е цифрата на пътуващите с нашите влакове. И ето в Австрия, в Швеция има успешни примери за това, че хората ползват нощните влакове на дори когато се промени, да кажем, от Малме за Стокхолм графика, хората, независимо от всичко, пак използват влака, е, така че е, броя на пътниците не намалява, а по-скоро се увеличава, когато железниците действително е, уреждат нещата така, че да могат да се ползват нощни влакове, хората да пътуват през нощта, да стигнат до града, в който работят и да започнат от ранни зори. В Испания също. Благодаря. Без съмнение, кризата в нощните влакове е белег за свят, който се променя. Но транспорта много често се осъществява чрез нискобюджетни авиокомпании и в много страни се инвестира в високоскоростни влакове и има ли смисъл да има подобни услуги? Според мен има, защото трябва да бъдат обхванати райони, но трябва да се избере маршрут, който да не се променя. Да има конкретен маршрут в Италия, например, Триесте, Бари, например, той се използва просто защото осъществява директна връзка. Без нея ще трябва да се сменят влакове. Аз мисля, че, че трябва че тези влакове са интересни от гледна точка на туризма, тъй като туристът не винаги търси бързината, той търси преживяването. Ето защо услугите трябва да са насочени към изискванията на туристите, е, еди, единични е, купета и така нататък. А, също така е, връзка с интернета. Често пътниците на високоскоростните влакове и избират влака вместо самолета, защото имат интернет връзка и това е хора, които пътуват с сел работа. По-нататък е много... Е, трябва да се инвестира в нощните влакове, за да е, се обслужват и отдалечените райони, които в момента са изолирани. Нощните влакове е, могат да играят добра роля тук. Е, това въжи също и за граничните райони. Благодаря, госпожо Адемонта. Господин Бах. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря за това проучване. Ако има политическа воля, са необходими и подкрепящи силни аргументи, защо е добре да имаме нощни влакове. Затова приветствам проучването, което ни дава такива аргументи. Този сектор е пренебрегван, както забелязваме през последните години. Разбира се, железопътните компании са отговорни за това, но според мен и законодателите не са направили достатъчно в своята област по-скоро те допринесоха за подкрепа на автобус, автобусните компании и за нискотарифните авиокомпании. И така как може да се накарат железопътните дружества да инвестират повече в нощни влакове, как държавите членки могат да накарат прилаган, да се прилага задължението за предоставяне на обществена услуга. В Швеция се използват това, как може да се насърчат останалите държави членки да използват а, изискването за предоставяне на публична услуга. Може би трябва да а, се каже нещо повече за допълнителните предложения и идеи. Вие споменавате, че съществуват а, доста предложения които могат да се използват от европейските законодатели. Бихте ли ги споменали? Госпожа Дели, аз искам да ви благодаря и да ви поздравя за високото качество на проучването. Действително, това е тема, която е трудна за проучване. За, както казахте, трудно се събира информация. В държавите членки основният аргумент е, че нощните влакове няма достатъчно пътници и за това това е основание да бъде а, закрита нощната линия. Мисля, че след КОП 21 сега е точният момент а, да мислим за а, този екологичен преход, като се използват повече дневните, включително и нощните влакове. Както беше казано, има липса на политическа воля. Аз считам, че няма такава воля. Вие казахте, че нощните влакове постепенно изчезват. Има държави, като Австрия, които развиват своите нощни влакове благодарение на комуникационна стратегия, която показва какви са ползите и предимствата на този вид транспорт. И за няколко месеца само е постигнал нужното ниво на рентабилност. И така те могат да удължат отсечките по които се движат нощните владове, влакове чак до Финландия. Така че виждаме, че има и успех в сектора на нощните влакове. Във вашето проучване не правите достатъчна съпоставка между новите възможности и дигиталните приложения. Вие говорите, че хората искат да има къде да полегнат в нощния влак, да има кошета. Но пряк техен конкурент е ефтиния хотел. Те могат да изберат да пътуват с автомобил или с влак и да отседнат в нескъп хотел. И аз виждам истинския проблем. Господин Ван де Камп каза нещо интересно. че предпочитате да пътувате с Талис, за да отидете в Амстердам, защото се предвиждате по-бързо. Но проблемът е в това, че по линията Париж-Амстердам не се спира в много градове, така че не се обслужват всички градове по линията, докато нощните влагове, влакове осигуряват такава услуга за тези градове, които са разположени по трасето. Това води до развитието на тези градове и региони. Освен това, ние можем, пътувайки с лак, да оптимизираме времето си, като работим. Благодаря ви за това проучване. Давам ви думата сега да отговорите на поставените въпроси. Бяха поставени много въпроси. Ще се опитам да им отговоря. Аз разбирам, че много от вас силно са заинтересовани от опазването на околната среда. Ние не искахме в нашето проучване да се споменават вече известни факти, че трябва да има различно облагане на авиокомпаниите, на ЖП компаниите и другите видове транспорт. Относно альтернативите в презентацията, сега се спрях на някои от елементите, малко ще разширям. Обикновено в Швеция се използва като гориво възобновяема енергия, във Франция атомна енергия, в Ирландия дизелов гориво. можете да имате 7 пъти повече пространство в един вагон в нощен влак в сравнение с пространството, с което може да разполагате в самолет. Разбира се, има и емисии, в презентацията казах какви са альтернативите. В Швеция се счита, че между 20 40% от пътниците ги предпочитат в, в Германия или Австрия 75% процента от запитаните биха предпочели да летят с самолет, така че е трудно да се е, обобщават нещата. В Швеция, например, има използване на тези дневни и нощни влакове, за да се достигне до отдалечени точки на страната, докъдето не летят самолети, нито пък има автобусни линии. В Европа за къси разстояния е трудно да се намерят аргументи за нощните влакове. Някой спомена и Ламанша. През 1988 година аз правих проучване. Тогава разглеждахме възможността за нощен влак до Испания, но прогнозата тогава показа, че е толкова дълго разстоянието между Лондон и Испания, че няма да има желаящи да ползват тази линия. И това се оказа вярно, защото сега има много нискотарифни компании и авиокомпании, които осъществяват полети между Лондон и различни точки на Испания. Сега, ако мина от околната среда към въпросите свързани с туризма, има доста примери в това отношение. В Канада, например, се използват много нощните влакове, тъй като те могат да пътуват е, няколко нощи и дни през територията на страната. В е, Швеция те използват нощните влакове за привозването на туристи към северните части на страната. В е, е, Обединеното кралство също се използват е, за е, такива влакове до Шотландия, до различни точки, които предлагат разнообразни туристически атракции. Някои от държавите членки имат добре развит туризъм, има високо търсене, в някои други държави е трудно а, да се намерят а, туристи, които биха използвали а, този тип а, транспорт от една точка до друга. Благодаря ви, господин Денмор, за предоставената информация. Ние ще продължим да работим съвместно, тъй като това е тема, която е от е, изключителна важност за нашата комисия. Искам да ви благодаря е, за вашите предложения. Трябва сега да се намери някакво решение за нощните влакове, тъй като има въпроси, които са свързани с измененията на климата, економически аспекти. Влаковете като цяло са важни за нашето общество. То е организирано по този начин. Благодаря ви. Сега пристъпваме към размяна на мнения с европейските координатори, които приветства най-сърдечно, Питер Балаш и господин Курт Бодевих. Thank you very much for inviting me. Alors, Европейските координатори са вече тук. Благодаря ви за това, че приехте поканата ни. Ние ще разгледаме сега въпросите за постигнатия напредък на мултимодалния транспорт и новаторското финансиране по коридора Северно море, Средиземно море и Балтийско море, Атлантическо море. Ние очакваме с огромно удоволствие да чуем вашите презентации. Всеки един от вас ще разполага с по 15 минути за да изложа позицията си. След това ще дам думата на почти постоянния ни докладчик Потенте, господин Измаил Ертук и господин Пипе, който обаче не е тук, но ще бъде заместен от някой и ще проведем дебат с присъстващите депутати. Добре дошли. Давам веднага думата на господин Балас, който е европейски координатор по коридора Северно море, Средиземно море. Благодаря. Аз ще направя представенето на английски, след което ще мога да отговоря, ако желаете на френски, ако искате на немски също. И така, госпожи и господа, нека първо да изразя моята голяма благодарност на комитета на комисията по въпросите на транспорта за това, че можем чрез тази презентации, заедно с колегата Бадевих, да приключим кръга от 9, така да се каже, заседания, на които обсъждахме с координаторите въпросите. Благодаря и на комисията. Е, и на ресорния комисар лично. Е, за е, ангажимента и за усилията, които положих. Аз самият съм бил комисар и знаем много добре колко важно е комисията да развива инфраструктурата, транспорта и да следи за напредък. Нека да говорим за свързването на държавите членки в рамките на Европейския съюз, за решаването на проблемите с капацитета и а, налагането на едни и същи норми а, и стандарти в държавите членки. Връщам се назад към Шак Делор. И а, всичко това, което бе направено тогава, а, така да се каже, в общи линии за европейския транспорт. И също времено Европейската комисия малко по-късно създаде една програма с а, която предвижда едно определено развитие за 2300 до 2050 година, като се предвижда едно движение и развитие към съгласувани системи по отношение на интермодалността и мобилността. Изкушението е голямо да сложиш всичко в една такава програма, да предвидиш мерки в всички сфери и сектори. И сега от 2014 когато започна вече легислатурен период, ние вече в рамките на предначертаните така, карти и графици се опитват не само да постигнат много повече от гледна точка на целите, които си поставяме в дългосрочен план, но и най-вече по отношение на интермодалния подход и използването на постиженията на науката. Ние използваме така, израза използване на инфраструктурата в всички видове транспорт. Доста е, широко понятие, което се опитва да покрие всичко, но като че ли никога не може да се случи. Е, така че ние сме по-скромни, концентрирали сме се върху вътрешните морските пристанища, е, летищата, терминалите, тръбопроводите, но и ЖП е, транспорта и автомобилостроенето. Имах възможност е, да е, посетя една взаимосвързана интерконекторна фабрика в Холандия, която преди около две години е започнала да действа по този модел. без да може е, или да се налага е, да разваляте нещо, вие можете е, в крайна сметка да започнете по нов начин бизнеса, економическата дейност, стига да създадете съответната връзка, транспортна, било то <laughs> с тръбопровод или по някакъв друг начин. И така да придвижвате необходимите средства и субстанции в, течна, е, в течно състояние до е, фабриката и след това отново да ги връщате. Тоест, е, там нещата са решени именно по един по-модерен начин, не непременно с автомобили и с камиони. Е, комисията би трябвало да помисли за е, цифровия подход, за много-много иновативни е, подходи. И ето това предлага именно интермодалността, интермодалния подход, който от една страна ви предлага ниска карбонизация, ниски емисии на въглероден диоксид, бързо придвижване и екологично и също времено достатъчно висока скорост и бързина, кратки срокове. Ето това е бъдещето на Европа. Намаляване на емисиите на въглероден диоксид и на парникови газове като цяло и използване на екологични енергийни източници. И така ние свързваме е, е, интерконекторите на държавите членки с тези на е, в рамките на енергийната система, не само в транспорта. И се опитваме да създадем една цялостна система и мрежа. Тоест, това в крайна сметка е в основата на нашата политика по отношение на транспорта. Това разширява е, потенциала и капацитета ни нещата изглеждат като е, купче е, Рубик. От една страна обръщаш интермодалността и на държавите членки, от друга страна така интерконекторите. От географска гледна точка, като координатор на тези връзки север-юг, ние откриваме и нови аспекти. Имаме и необходимост от хора, които желаят да се посветят на интермодалността Мога само да окоръжа комисията да продължи да се задълбочава в анализите на ползата от тази интермодалност. И първо трябва да дефинираме понятието интермодалност, какво означава той и какво предлага то за бъдещата ни политика. И след като така бяха разработим някои документи. Вече се стигна и до а, интелигентните системи в а, транспорта, новите технологии, иновациите, интегрирането на градските а, възли цен, или центрове и а, а, взаимосвързаността между а, отделните държави членки в а, сферата на транспорта. Когато говорим за градските центрове, ние на практика имаме всичко там. Можем да намерим интелигентни транспортни системи, интермодалност и какво ли не още. Да, това, което ни е, различава много от е, е, други части на света е сътрудничеството с трети страни действителните външни граници всъщност не са, така да се каже, истински граници, не са края на света за нас. Вчера започнаха преговорите за Брексит. Ние знаем, че една външна граница може е, много бързо да стане вътрешна граница и обратното процесът не е еднопосочен е, в това отношение. Но при всички положения по отношение на външните граници е, ние трябва е, да проявим едно по-специално отношение към тях. Швейцария не е член на Европейския съюз, но също време е в центъра на всичко случващо се в транспорта. И Норвегия е друг такъв пример. и. Тя е свързана с европейското економическо пространство, с свободната търговия, независимо от това, че не участва в, като пълноправен член в някои политики на Европейския съюз. И още едно предизвикателство Западните Балкани, Румъния, България се присъединиха към Европейския съюз, но а, ето а, по този начин вече почваме да приобщаваме и Балканите а, към а, а, вътрешните връзки. Австрия, Харватия, Турция, Гърция, България, Румъния и така нататък. И след това вече и Западните Балкани. Това е друга, е, друга зона, друг район. Но е, има три примера, е, по които трябва да вземем една ясна позиция във връзка с Брексит. И така, аз почти изчерпах времето за моята презентация, но вчера, както видяхме, започна или бе даден старта на преговорите за Брексит. Бившия ми колега Мишел Бърние в момента отговаря за тези преговори. Той е комисар. Аз му завиждам за това особено предизвикателство в е, работата на един комисар да водиш преговорите от името на Европейския съюз. Е, но аз също съм много щастлив, че имам възможност да отговарям за, е, и да координирам действията във връзка с коридора Северно море, Средиземно море, като започнем от Шотландия, Ирландия, Обединеното кралство, е, до е, Марсилия. Невероятно е, така, интересна и увлекателна дейност и в крайна сметка се оказва, че съм единствения, който, така да се каже, е засегнат от Брексит. И когато до... настъпи денят, защото той е, ще дадем много скоро. Ще трябва да премислим нещата. Е, преди да започнем с каквото и да било друго, трябва да е, решим въпроса и за това как ще уредим сметките между Европейския съюз и Обединеното кралство. Това е единия въпрос. Но транспорта ще трябва по някакъв начин да а, е, бъде а, е, е, част от уреждането на а, отношенията с Обединеното кралство. А, какво ще стане с тези големи проекти, а, за които отговарям все още? Естествено, те остават а, на територията на Обединеното кралство и то ще продължи да бъде свързано тази връзка на Северно море с Средиземно море е необходима и в бъдеще. Тя е от взаимен интерес, от взаимна полза. Няма да кажа, че е от интерес единствено за Обединеното кралство. Естествено, че за Обединеното кралство е много важно, но и за Европа е много важна тази връзка, защото и ние желаем да имаме една такава интерконекторна <laughs> връзка с територията на Обединеното кралство и не само за Северна Ирландия, но и с Ирландия, която е държава член на Европейския съюз. Така че това е едно от следващите предизвикателства, по които вие ще трябва да говорите тук в Комисията по транспорта. Анализираме норвежкия, швейцарския модел, участие и западно-балканския модел – как да включим държави, които са много-много близо е, е, до Европейския съюз. Е, така да се каже, стъпка ги дели от европейското членство. Може би съм твърде голям оптимист в това отношение. но това, което казвам, се отнася до бъдещите периоди. И Средиземноморския коридор от Северно море всъщност до Средиземноморието свързва 6 държави членки, много региони. Създадохме две работни групи, едната бе по-малко популярна която бе свързана повече с регионалните, регионите, но другата се радваше на особена популярност, а именно вътрешните и външните водни пътища. Пет посетих много държави членки във връзка с работата по основните проекти лъвския пай, така да скаже, е, от средствата е, се заплаща от Европейския съюз. Сега работим вече по е, третия план. Това ще бъде и заключителният документ за моята дейност. Uh, 350 са проектите в нашия списък, uh, uh, по които работиме и 160 е, се отнасят е, до вътрешните водни пътища, 95 до ЖП пътищата. Е, и една голяма част от общо 70 милиарда всъщност се инвестират в ЖП проектите. за пътищата за автомобилните връзки, е, е, високопътния транспорт около 17 е, милиарда, за ЖП транспорта още по-малко, така че канала в, Дъблин, канал, който свързва Сена с други пристанища на юг. Имаме ЖПП проекти за Лион, за, в Тулуза, терминали в Дъблин, които свързват Дъблин с Корк. Много интересни проекти, които обещават дълъг живот, дългосрочно използване в полза на европейския транспорт, на европейската економика и на европейските граждани. Нямам намерение повече да е, задържам вниманието ви и да е, отнемам време, но ще отговаря на всички въпроси. Благодаря. Благодаря. Сега ще слушаме господин Бонуи, който отговаря за е, Балтийско-Адриатическия коридор и след това ще проведем дискусия. Благодаря. Господин Бадевих, е, ще говоря на немски. Е, е, струва ми се, че съм последния координатор за днес, който говори пред вас. Петър Балаш вече ви въведе в темата Професор Сетък и аз работихме в миналото много интензивно по новите инструменти за финансиране, защото това е изключително важно, естествено. Но нека да започнем с хоризонталния прогрес. Коридорът е много интересен. Става дума за 6 държави членки – но за много-много е, действително забележителни проекти. И е, ако прегледате картата тук, ще видите, че става дума за е, Балтийските пристанища, Щечин, свинече, Гданск и също времено за връзката с италианските пристанища. Е, има редица мерки, които е, бяха осъществени или най-малкото започнати през изминалите години. Сега ще премина към следващото фолио. Тук е, ви предлагам един кратък преглед на всичко това, което вече сме инициирали. Връзката на този коридор в рамките на ТНТ, нови мерки се наложиха и тук. Планирахме инвестициите е, спрямо стандартите на ТНТ до 2020 година. Се надяваме, че ще можем да изпълним тези критерии и е, ще отговорим на е, изискванията на държавите членки и на операторите на инфраструктурата затова решихме, че трябва да използваме стандартите и критериите, установени за ТНТ. За ЖП транспорта имаме много интересен план. Казахме, че в никакъв случай не желаем всичко това, което а, потегля след това към вътрешността от пристанищата, а, да а, се превозва с е, товарни автомобили е, и по пътищата, че трябва да използваме и капацитета и потенциална на ЖП транспорта. И е, действително изпълнихме това наше желание, но същевременно трябваше да помислим за РТМС, за влаковете, за бързината и частотата на движение на влаковете. Тук в Полша още се блъскахме с някои проблеми във връзка и с дължината на влаковата композиция и с някои други параметри. И така, имаме м, трансгранични проекти, които се отнасят до две п, а, сухопътни връзки, А, а, за автомобилния транспорт и 6 са ЖП връзки. В някои случаи просто не могат да се съчетаят лесно нещата. Ние знаем, че когато става дума за транспорт и заправки, които а, са стигнали до пристанищата, след това не можем да ги връщаме <laughs> или да ги разкарваме насам натам, трябва да установим а, много ясно маршрута. А, това е изключително важно за една ефективна търговия и економика. И така, а, през следващите периоди всъщност ще работим по маршрутите, по отсечките Приоритетите. За мен на първо място стоят инвестициите в трансграничните връзки. Има проблеми в това отношение и по тях работим. Освен това, в миналите години постигнахме немалко успех и в тази сфера, но все още сме затънали, така да се каже, в проблемите на планирането. Имаме и редица двустранни споразумения, които вече е, са подписани. 20 е, такива споразумения, още от самото начало, е, начално споразумение за сътрудничество и сега вече продължаваме, което означава, че държавите членки проявяват голям интерес към този коридор. Имаме междувременно вече много опит с трансграничния диалог, събираме заинтересованите страни, е, те споделят проблемите и е, желанията си. Е, търсим структурни решения. Нека да дам един пример, да кажем ШЕПЕ връзката Братислава Виена. Тя е чудесна. Но между Бърно Прага и Виена има проблеми с сухопътната връзка с шосетата и магистралите. Там а, са предвидени различни а, така, стъпки и мерки в рамките на планирането, които много трудно се свързват вече в рамките на един трансграничен проект. И така, а, аз говорих а, за инвестициите, 535 са проектите и също толкова са, <laughs> така да се каже, и броя на инвестициите, които ще трябва да бъдат реализирани и е, общият обем на инвестициите е, е 74 милиарда, като почти половината, 36 милиарда, са предназначени за нашите 140 ЧП проекта. Те са много важни за нас. Имаме и още един проблем. 44% от инвестициите са с много добре е, така, уточнена е, структура и се знае откъде ще дойдат парите, какви са източниците, но при 56% нямаме такава яснота, така че все още не знаем всъщност е, дали е, държавите членки по държавна линия, така да се каже, по линия на техния бюджет ще отпуснат средства или ще се търси и частен инвеститор. Е, как е, продължаваме естествено разговорите и с ЕИБ, и с ЕПСИ, търсим възможности за финансиране. И така, след като се решат тези проблеми, ще трябва да изпълним естествено нещата, ще трябва и да запълним влаковите композиции, е, а това означава, че пристанищата и в Польша, и в Италия ще трябва да функционират много добре и да помислим за е, тяхното оборудване, инсталациите, терминалите там. Всички тези проекти, за които говорим, са така наречените е, пригодни, подходящи за финансиране от банки проекти, bankable е, projects. И е, това ни дава надежда, че ще намерим начин да съберем средствата, които са необходими след като вече са установени приоритетите на коридора. Защото това в миналото беше голям проблем. Не знаеш каква е целта, не знаеш какви са приоритетите в рамките на един коридор, който е заплануван, но искаш да получиш финансиране. Така че струва ми се е, като е, изключим е, така малко на брой проекти, все, все още не сме съвсем наясно дали ще можем да получим необходимото финансиране и частно, и обществено. Но една всеобхватна рамка от инструменти за планиране и финансови инструменти е нещо изключително важно. И така стигам до е, следващото фолио, така наречения доклад CBS. Е, ако си спомняте, обсъждали сме го много подробно и тук в комисията. Разказвали сме ви какво искаме да постигнем, как искаме да го направим. Тъй като времето понапредва, е, а се появяват и нови предизвикателства, ще обобща нещата. Опитваме се някакси да запълним дупките, не, да намерим решение за нерешените въпроси, най-вече по отношение на финансирането, но Имаме е, средства 70 милиарда в е, е, структурния фонд. Надяваме се да получим допълнителни средства и по линия на ЕФСИ. Ще изчакаме естествено и решението за следващата многогодишна финансова рамка и след като представихме вече нашия доклад за 2015, ще ви представим в най-скоро време и един по-нов е, е, доклад за напредъка. Ако прегледате тук е, тези списъци по слайда, ще видите, че в крайна сметка сме се опитали да включим основните моменти от плана Юнкер отчасти е, в първия доклад вече фигурираха е, тези основни моменти. Да, ние говорихме за това, че ни трябва, така да се каже, е, проектната линия, посоката трябва да е ясно. До голяма степен сме уточнили, но все пак ще трябва да доуточним и някои по-конкретни детайли. И така в този доклад за напредъка ще е, е, поставим на преден план нови приоритети във връзка и с е, е обявяването на търгове, във връзка с е, обществените поръчки. Не става дума за това да е, се осланим единствено на утвърдени стандарти, ще търсим и нови е, подходи и нови, е, ако щете, процедури, които е, и за мен самия е, са нови и дори доскоро бяха нещо немислимо, но вече ми се струват осъществими. Много важно е да се мисли естествено по тези въпроси и да се прави преглед на мерките периодично. Мога само да го препоръчим. И освен това имаме ППП на публично така, или обществено частно, частни е, партньорства. Имаме опит с Евростар, но е, това не означава, че е, трябва да се осланяме единствено на стария опит, трябва да обновяваме нещата и през януари вече или най-късно пролетта се надявам, че ние и двамата ще можем да публикуваме е, следващите по-нови доклади за напредъка по нашите коридори и е, че е, в тях ще има и ясно очертани възможности за реализация на проектите. Още един слайд. А, но преди да ви благодаря е, за вниманието, е, трябва да ви кажа, че вчера имахме е, общо заседание с, членовете на кабинетите. Ние смятаме да въведем някои нововведения по отношение на външните разходи. време, Същевременно в последно време събрахме опит за това как е, бихме могли да свързваме различни компоненти по отношение на финансирането. Ще мислим естествено и за е, иновации, за обновяване, най-вече е, във връзка с трансграничните проекти, включително и създаването на общи служби, да кажем, за издаване на разрешения, използване на общ език, но и много високи стандарти и същевременно кратки срокове за оценките на въздействието. Нещата са действително невероятно интересни и аз много-много се надявам, че най-късно в началото на следващата година отново ще имам възможност да ви информирам за случващото се. Благодаря, господин Бодевик. Зашеметяващи цифри. Казвате, че има нужда 750 е, милиарда до 2300 година. Е, няма. И веднага давам е, думата за изказвания. Най-напред с координаторите. Господин Ван де Камп. Благодаря, госпожо председател. Винаги е много приятно, когато европейските координатори идват при нас, защото това е е практическата страна на Европейския съюз. Жалко е, че, че толкова малко колеги присъстват тук. Говорим за мащабни инвестиции и инвестиции в, в избирателните райони. А и особено когато говорим за цялостни мрежи. Но добре, така да бъде трябва да проповядвате пред присъстващите, а не отсъстващите. Имам няколко въпроса. Първият може би е малко изненадващ, но трябва да го кажа. Виждам, че коридорите Тенти се опитват да се модернизират. Господин Балач говореше за интелигентни транспортни системи. Е, включена е устойчивостта и сега се обръща повече внимание на мултимодалността за съседните страни. Тоест, е, държави не членуващи в Европейския съюз. Е, как стоят нещата обаче с жертвите на трафика? Вчера тук беше комисария Булци, имаме проблем с жертвите на, по пътищата. Можем ли да, може ли да се направи връзка между коридорите и броя на жертвите? Не става дума за промяна на политиката, да се види дали коридорите, тенти е, имат някакво въздействие върху а, намаляването на броя на жертвите. Вторият въпрос, госпожо председател. Алтернативните източници на финансиране. Господин Бодевик преди няколко години състави един пространен доклад заедно с още двама души. За съжаление не си спомням имената им. Всъщност, какво се предлага? Говориме за смесване за Европейската Централна банка FC1, FC2, но всъщност това дава ли конкретни резултати? Искам да попитам господин Бодевих, какво постигнахте? Имате ли повече пари, отколкото преди три години? Госпожо председател, съгласен съм с господин Балас за Брексит. И аз така виждам нещата. От една, от една страна е политиката, от друга страна е транспорта. Ние сме от страната на транспорта и съм съгласна. Съгласен с него, че до Брексит Средиземноморския коридор трябва да продължи, защото ако имаме споразумение за вътрешен пазар с Обединеното кралство, ще има нужда между Европа, Ирландия и Обединеното кралство. Транспорта е едно, политиката е друго. Господин Балац не е бил в Холандия, той е бил в Нидерландия. А, това е малка подробност, но е важно. Не говорим просто за Холандия, говорим за Нидерландия. Съгласен съм с... Да, надявам се, че разбирате, че има разлика между двете. Хората от Холандия са много арогантни. Съгласен съм с него за тръбопроводите. Университетът в Делфт има клуб професори, който се занимава с транспортиране с а, тръбопроводи. Господин Балас, имам един въпрос за разрешителните за връзката с Енс Хелдер. Чувам, че нещата вървят а, много бавно, че разрешителните се предоставят бавно. Е, селата са разстроени поради мащабните дейности. Е, имаме представа за е, капацитети, за, капаци... за мащабите на инвестициите и какво ще стане с тези инвестиции. Посетихме пристанището Марсилия. Има транспорт транспорт, извършван от охладителни камиони. Това ли е бъдещето? Или това е нещо, което няма да се осъществи? Господин Бодевик, шума от ваковете в Полша – Неколкократно, благодарение на господин Ерто, говорим за шум от влаковете в Полша. Това е, се оказва проблем. Какво прави координатора? Бил съм в е, Копе и те искат да се построи да се построи връзка с пристанището. Можем ли да постигнем напредък. Два кратки въпроса. В изложението си говорихте за 1,92 милиарда финансиране. Gefinancierd is, of kan u dat nog uitgeven? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Под механизма за свързване на Европа. Изразходвали ли сте тези средства или все още предстои да се изразходват и най-сетне статистическите данни за обществено-частните партньорства. Това означава ли, че може да се изгради метрото в Лиеш? Това е въпросът, тъй като в Лиеш имаше проблем. Не може да се посрещнат разходите поради обществения дълг в Белгия. Благодаря, господин Артук. Има думата сега. Благодаря сърдечно. Добре дошли е, е, и от мен на е, професор Балаш и професор Будвих. Благодаря ви за презентациите. Всеки път има нещо ново, което научаваме от вас. Но най-общо мога да кажа, че нещата се развиват в правилната посока, макар че вървят малко по-бавничко, отколкото си мислехме в началото и отколкото ни се ще. Благодаря много и на комисията за всичко, което направи е, през последните десетилетия и по-скоро последното десетилетие е, във връзка с отделните проекти. Действително не ставаше дума само за неделни проповеди и хубави обещания от страна на комисията за реално свършена работа. Имам следните въпроси хората, които се занимават с е, транспортна политика, желаят да свържат нещата и с селскостопанската политика. Е, в сферата на селското стопанство има много общностна политика, е, много висока степен на хармонизация. Смятате ли, че би трябвало да се ориентираме към един бюджет, е, идеалното би било същото и за нас, като хора, които се занимават с политика на транспорта, по отношение на транспорта, но може би сме много по-далеч от една такава стъпка, отколкото в селското стопанство. Господин Будавих, вие говорихте за това, че когато става дума за пътища, е по-лесно да се инвестират частни средства докато при ЖП транспорта това е по-трудна задача. Ще трябва ли да мислим за това как бихме могли да стимулираме, е, така да се каже, източниците на обществени средства, е, след като частниците, частните инвеститори не проявяват голям интерес е, така, разкрива се една немалка а, дупка а, и липса на а, средства. Питам и комисията как ще се справим с този проблем. Вие говорихте за това, че е хубаво да се проучат възможностите на публично-частните партньорства. Да, добре. Това е чудесно предложение, но не бихте могли да ни дадете е, един, два, три примера за основните заключения от това проучване, което сте предприели. Очевидно, за момента, е, ако няма е, обществени средства, просто малко трудно ще се осъществи дори един проект по линия на публично-частно партньорство. И още един въпрос. Тази единна система за обществени поръчки при трансграничните проекти и, да кажем, общия център за планиране или общи служби за издаване на разрешителни, как точно трябва да си представяме нещата? Става дума за някаква обща, обща европейска процедура, да кажем, за планиране, за проектиране или не, за нещо друго. Това ме интересува, ако можете нещо по-конкретно да ни кажете. И едно последно изречение. Когато говорим за 750 милиарда евро за следващите 13 години, е, сумата наистина е страховита. Много пари. 900 милиарда инвестира Китай в някакви пътища, които не са непреметно от първостепенно значение. А тогава Европейски съюз с 28-27 държави членки е, би могъл да си позволи, може би, тази сума за следващите години. Благодаря. Не знам дали дали един ден ще има път на Куприната в Европа, но ако тръгнем по пътя на инвестициите, ще бъде добре. Господин Теличка има думата. Uh, uh, uh, Благодаря. Понякога ми е трудно да разбера дебата. Policy, I mean for, for the... E- Понеже е, за, ние говорим за истинска политика този път и тук има доста сложни измерения и можем да се съсредоточим подробно върху отделните измерения или пък да се опитаме да видим цялата картина. А, второто е моето предпочитание. Сега вие говорихте за тръбопроводи, и тук споменахте и за контекста на политиката. Съгласен съм, че трябва да че имаме нужда от комплексен подход. Транспортната политика, енергийната политика имат нужда от такъв подход. Питам се дали е, имате, дали бихте се сприяли малко по-подробно на този въпрос? Поменахте междусистемните връзки или интерконекторите. Може би има липса на такива връзки. Ето тук е, транспортното, енергийното измерение се срещат. Може би има възможност за взаимно допълване. Каква е вашата препоръка за а, политика, която бихте отправили към Европейската комисия? Сега, а, по отношение на външните граници и идеята за трансевропейските мрежи. Преди днес ние правим същите грешки, както в миналото. И след 10, 15, 20 години следващите поколения ще трябва да се справят с недостатъците на днешната политика. Съгласен съм с казаното за Западните Балкани, но за Обединеното кралство. Вие бяхте малко оптимистичен. Аз мисля, че резултатът няма да е толкова оптимистичен. Не бих. Не знам дали да не бъдем активни спрямо Обединеното кралство, независимо от преговорите и даже да им да им предоставим повече възможности, когато говорим за мултимодалност не можем да не включваме и въздухоплаването. В момента не знаем дали ще има споразумение между, обедин... между Европейския съюз и Обединеното кралство. Аз подкрепям вашата гледна точка, но пледирам за активен подход Господин Бодевик, а, вие говорихте е, за граничните пунктове, за тесните места. Много актуален въпрос. Но нека да не забравяме, че е възможно на територията на държавите членки да има а, повече тесни места. И тук трябва да направим връзката с планирането. Много колеги говориха за финансиране, за нужното финансиране 751 трилион. Има напредък, но няма достатъчен напредък в планирането на отделните държави членки, а там, а там настъпват тесните места – Вие споменахте пътя между Бърно и Виена. Това е само един пример. В крайна сметка няма да има коридор. Той е, ще има тесни места, смущения и се надявам, Не знам дали не бихте посъветвали комисията е, да се обвърже финансирането с вътрешната политика, защото моят опит е, посочва, е, че това може да даде резултати. Правилно ли съм разбрал, че поляците все още гледат на железници от гледна точка на рехабилитацията. Така както аз го, раз, го разбрах, мрежата трябваше да е по-гъста, но с по-бавна скорост. Приключвам. Uh, И накрая за стандартизация на е, обществените поръчки. Тенденцията е, е да се хармонизираме. Имайки предвид, е, че мандата ще приключи след две години възоснова на досегашния опит, дали комисията може да взе, и ако комисията трябва да вземе решение за транспортната политика, каква би била вашата препоръка. Ако трябва да направите заключение и да кажете, ето, а, и това е което бих препоръчал, за да се а, ускорят нещата, защото за някои коридори не смятам, че ще спазим срока до 2300 година. Господин Крамер има думата. Благодаря. Е, сърдечно добре дошли и благодаря за презентациите. Естествено, че винаги е много вълнуващо и интересно, независимо от това, че сме водили е, разговор по общите въпроси. Ще попитам все пак за някои по-конкретни въпроси. Как е, смятате, че парламента би могъл да помогне за постигането на напредък? И освен това, Пътя Брюксел, Люксембург, Штрасбург, Страсбург. Ние знаем, че са ти необходими поне 6-7 часа, ако искаш с влак да се предвижиш и дори няма и истински вагон-ресторант. Защо в крайна сметка тия три страни, които са засегнати в този случай и е, биха могли да печелят, не предприемат нещо? Само Люксембург е, проявява интерес. Те са точно по средата. Но нито белгийците, нито французите проявяват истински интерес и желание да се напредне при решаването на този проблем. И какво може да се направи според вас? И още нещо сътрудничеството между Антверпен и Роттердам, Зебрюхе и Роттердам. Има някаква връзка, създадени са възможности за фериботна връзка. Защо не се реализира тази връзка? Кой я блокира? И между Польша и Словакия би трябвало да се заложи най-вече, така да се каже, на един първостепенен приоритет, очевидно, за да се направи връзката, която до този момент нещо се бави, не знае кой я блокира. Господин Балаш, вие говорихте за третите страни. Може да се каже, да. Като погледна обаче третите страни, при тях е, не винаги всичко е наред, но за някои сме много щастливи, да кажем, с е, Лугано направихме е, връзката и с Швейцария, да. Другите две страни бяха държави членки на Европейския съюз. Италия подписа, Швейцария подписа. В Германия обаче нищо не се случи. Е, може би 41 година нещо ще се получи. И това според мен е просто излагащ факт за Европейския съюз. Швейцария е, строи този тунел, но ако тунела не се е, довърши, на практика това са пропилявни средства. И е, защо 20 години наред нищо не се прави? Е, е, Швейцария го направи още е, в началото. Е, Германия се бави. Веднъж ни трябва 2 милиарда, след това за Карлсбург Базел 3 милиарда се отделят и така нататък. Възможно ли е това? В Италия все пак малко се строи. Но единствено Швейцария се изпълнила задълженията. И вие, господин Бодевих, казахте, че ще има нов коридор между Полша, през Братислава, през Панони... Панонската долина, надолу към Унгария. Полша, Унгария го поискаха и към Виена. Но защо? в крайна сметка не се появява официална информация. Нали? Доколкото знам, там Семеринг е много заинтересован, т.е. Австрия. Няма инвестиции, затова не се работи по този въпрос или каква е причината? И естествено, Братислава, Виена, нещата. Чувам, че се развиват прекрасно, но времено чувам, че някой се подсмихва тихичко. А, имаше една такава отсечка Париж-Братислава, Братислава-Париж и искахме по някакъв начин да решим въпроса с летище Швехат във Виена. Имахме чудесна връзка до Швехат но след това на север нещата не вървяха. И в крайна сметка нищо интермодално не се получи и до този момент не е направено, защото <laughs> просто няма връзка вече от Швехът на север. Питах кондуктора наскоро, като бях там в Швехът и той каза ми, никой не проявява интерес, затова не се работи. Да, добре, днеска говорихме за нощните влакове ние смятаме, че именно това е част от интермодалността. Ако можете с една нощна влакова композиция, да кажем, да заместите до голяма степен автомобилното движение, това ще бъде чудесно. Точно това е идеята ни. Ние знаем, че много модел, модалността, интермодалността, така както в Австрия се използват нощни влакове, да има нощни влакове и за, за Германия, да кажем и за други страни. Дали това, че така няма възможност да се качиш с автомобила на влака или с велосипеда, и да пропътуваш отсечката пречи или просто има някакви други съображения, свързани с конкуренцията. Защото тези нощни влакове наистина ще носят печалба. И още веднъж за обществено-частните партньорства. Имаше един анализ преди около 15-20 години, когато се каза всичките тия проекти са много скъпи. Най-вероятно това беше в резултат на лихвите. Но сега по ЕФСИ виждаме, че има възстановяване на лихвите, възвръщаемост, има нови финансови инструменти, които на практика решават този проблем. Т.е. липсва политическа воля. 4 милиарда и е, много повече, да кажем, е, бяха отпуснати за разработване на електродвигатели в Германия, оказа се, че не е проблем. Но няколко стотин милиона, за да се направят... Е... е, е благодаря, господин Крамер. Госпожа Делмонте, благодаря, госпожо председател. Два въпроса по първият доклад е, и един въпрос към втория. По първия доклад говорихте за Западните Балкани – Знаем, че Знаем, че има проблеми, свързани с различните потребности на държавите. Някои има нужда повече от пътна инфраструктура, други имат нужда от повече ЖП инфраструктура и е трудно да се съчетаят тези различни изисквания. Освен това има различни нива на разработване на продукти. За някои страни е трудно да осигурят съфинансиране. Какви предложения има е, за сроковете за изпълнение на коридорите? Втория въпрос е свързан с китайските инвестиции. Говорихте за пътя на Куприната. Ясно е, че инвестицията в Пирея и инвестициите, които които са предвидени за Литва, е, са, имат за цел да се направи връзка с е, Балтика и Балтийско море. И тук е, каква оценка давате на китайските инвестиции ли? Има ли оценка на въздействието за инфраструктурата и логистиката? Второ, въпрос за коридора Амбер. Наскоро комисията взе решение в съответствие с европейските норми. Има член 48 от 2013 година предвижда координация между коридорите в ТНТ и Фретик оценява, предвижда ли се разширяване а, на този коридор и до а, Италия? Госпожа Клюн. Добре дошли на двамата оратори. Благодаря професор Балас за това, че отчетахте значението на външните граници. Прести да се реши въпрос с границата между Северна Ирландия и Обединеното кралство. Надяваме се да бъде постигнат добър напредък. Особено е необходим напредък в въпроса за финансовото участие, правата на гражданите и границите с на Северна Ирландия. Отчетахте въпроса за Брексит и въздействията върху коридора, който ще изолира от една страна, но пък от друга страна, от това, което чухме днес, това ще бъде възможност да се запазят връзките с Обединеното кралство ако не е, се подадем на политически съображения. Има повод за притеснение периферния характер, така да се каже, на Ирландия. Също така говорим за мултимодалност. Е, за островна държава въздушния и е, водния транспорт са най-удачните варианти. Необходимо е да се усъвършенстват е, пристанищните инфраструктури. Аз смятам, че коридорите са успех и са пример за практически европейски проекти за нещо реално. Това е, те са възможност за връзка и, и за използване на възможностите на единия пазар за финансирането. Понякога малките проекти не могат да привлекат нужното финансиране. Как можем да преодолеем ограниченията? Благодаря ви. Мерси, мадам Клюн. Monsieur Riquet. Благодаря, господин Рике. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата координатори. Да, действително става дума за реална дейност. Винаги трябва да отчитаме това, което е възможно и което не е възможно. Най-напред въпрос към, към двамата координатори за финансирането. Въпрос, който много ме вълнува. очакваме доклада през септември и искам да знам дали ще има анализ с задна дата, тъй като въпросът е много важен за бъдещето, за това какви механизми за стимулиране ще дадат най-добър резултат. Дали съществуването на специален фонд като инструмента за свързване на Европа, дали е това да използват на регионалните фондове, може би допълнително финансиран под формата на гаранции. Такъв е механизмът ЕФСИ. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос той е от много общ характер и не е лесно да се даде отговор пречките пред един коридор са от три вида бюджет, политически, т.е. политиците на съответната държава членка не проявяват интерес и има оперативни пречки, т.е. операторите на инфраструктурата, да речем железопътните компании – или националните оператори, операторите на магистралата не проявяват интерес. Т.е. политически, оперативен или финансов е основният проблем според вас или пък е нещо друго? Est-ce que il euh, y a une difficulté euh, pour initialiser un. И къде финансовите е, проблеми, къде оказват най-сериозен проблем? В началото на проекта или в приключването му? Цитира се цифрата 750 милиарда. Всяка година а, се цитира тази цифра, което говори за липса на напредък. Работи ли се а, за осигуряване на това финансиране? А, и също така и правен ли е анализ по вид транспорт? Имаме ли представа за външното финансиране? Тук се говори за китайски инвестиции, за пътя на Куприната. Това е за, тери... Тери... за инвестиции в територията на Европа. И какво е въздействието на външните инвестиции? върху... Не винаги става дума за средства на Европейския съюз, на европейските оператори. Има ли външни а, инвести... инвеститори? Имам още няколко въпроса. А, господин Балаш, как а, стои въпроса с конкуренцията на адриатическите пристанища? В някои от е, тези проста пристанища се разработват проекти, но в други не. Смятате ли, че е, всичко може да се направи? Е, Обсъжда ли се този въпрос, тъй като не винаги става дума за една и съща държава членка? И по-конкретно за пристанището на Венеция. Това беше към господин Бодвик и за към господин Балаш. Е, допитаха ли се до вас от е, екипа на комисията, който работи по Брексит? Е, обсъжда, допитаха ли се до вас за инфраструктурни проекти, за коридорите, които ни свързват с Великобритания? Водени ли са разговори с вас от екипа на господин Бърние? И последният ми въпрос е дали в момента можем да говорим за ангажиране на кредити по този коридор за, за коридори на територията на Обединеното кралство работи ли се по тези проекти или пък те са блокирани? Имам още много въпроси. Благодаря, господин Рике. Уважаеми координатори, разполагате с по 4 минути всеки, за да може да отговорите на всички поставени към вас въпроси. Ah, Съжалявам, Зна, че преводачите трябва да обядват, имат работно време. Е, Ако нямате възможност да отговорите на всички въпроси, това ще бъде възможност да отговорите е, в писмен вид. Господин Бодевих, ще се опитам колкото е възможно по-бързо да отговоря Не можахте да запишете всички въпроси. Първо на господин Фантекамп. Когато издавахме документите, аз бях, така да се каже, от страна на финансовата и данъчната администрация, но Трудно е, естествено, като имаме предвид, че ни трябва понякога десетилетие, за да направим статистическа справка за всички починали на пътищата, да се съкръщават сроковете, но се опитваме. Когато финансираме, естествено, мислим и за намаляване на шума. Това е част от проектирането. И още нещо. Постигнахме напредък. Отговарям по този начин и на господин Ертвох отчасти. Опитахме се чрез частен капитал, частни инвестиции да запълним липсващите финанси по дадени проекти. Да кажем, връзката на пристанища с гарата, с ЖП транспорта. Да, всичко, което може да се направи по линия на частен на частен партньор, на частен инвеститор, естествено сме го направили, но като става дума за големите ЖП проекти, е, нещата опират до кредити в размер на е, милиарди. Естествено, е, действаме и, и така, но е, опитваме се е, да прилагаме един интелигентен подход. Е, да не изключваме никакви възможности за финансиране. В рамките на е, новата многогодишна финансова рамка ще трябва да видим как точно е, стоят нещата, защото има немалко е, м, така, суми, които е, не са подходящи за частно инвестиране. И ще трябва да се помисли и за грантовете като финансова възможност. И така, как точно да се отнасяме към финансовите инструменти. Струва ми се, че е, трябва да се помисли за изграждането на специални фондове, които са е, особено подходящи за финансиране на малки проекти регионални е, проекти, да кажем. Е, там е, трябва да концентрираме, според мен, усилията си. Назрял е момента за създаването на един такъв фонд. И втората тема, така, хармонизиране. Е, е, надявам се, че координаторите няма да имат нищо е, против, но това е политически процес по отношение на публично-частните партньорства. Се питаме сега, тук въжат ли критериите от Мастрихт или не? когато става дума за поемане на риск от страна на инвеститора, естествено нещата не могат да се свържат с критериите от Мастрихт, но в други случаи става дума за е, така, доста допирни точки с Мастрих, така че е хубаво да знаем, е, да има малко повече яснота. Обществените поръчки, общите, общата система е, по отношение на обществени поръчки се отнася до трансграничните проекти. И а, е, седалището а, е, в рамките на един проект е възможно да се измести. Тогава се появяват някакви проблеми. Имаме, да кажем, един такъв трансграничен проект, при който се Постигна споразумение английския да бъде общия език. Това действително беше голям пробив. Ако успеем, когато става дума за процедури, които са в някаква последователност, да бъдат свързани, да ги обединим и по общ начин да се решават проблемите, това ще бъде голям успех, естествено. Все още нямаме е, проекти, които са стигнали до тази е, степен на зрялост. При тях е, финансирането само участие е изяснено, някъде по средата сме, но да, добре. Исках да навляза в малко повече подробности, но нямаме време. Въпросът е личка. И господин Крамер, страхувам се, че е, така не става. Имаме час и половина общо на разположение, но оставихте да някои хора да говорят прекалено дълго, а сега вече блокирате именно координаторите и им налагате ограничения. Съгласна съм, но всеки от вас поставя по десетина въпроса, така че трябва да държим сметка за времето. Ja, also ich würde gerne, ich versuche. Да, наистина ще се опитам да продължа колкото е възможно по-кратко. Е, въпросът за транспортната инфраструктура е, е на дневен ред от една страна финансовото обезпечаване на проектите за е, транспортна инфраструктура – а от друга страна, трябва да си дадем сметка, че проектът е, е успешен само ако нещата действително последователно са е, изпълнени и решени. Това е, да кажем, е, коридора Балтийско море, Северно море, става дума за източно Балтийско ските региони. Естествено, че ако нещата в изходната база, така да се каже, са добре решени, това не е достатъчно. Трябва и при крайната дестинация нещата да са решени. Е, тоест, когато говорим за Гданск, трябва да имаме предвид и в Италия пристанищата дали предлагат подходяща инфраструктура. И а, а, вие ме попитахте и за офшорния проект а, за пристанище Венеция. Не. А, той няма да продължи. В рамките на съществуващата пристра... пристанищна инфраструктура се създават нови инфраструктури и нови проекти ще има там. И съвсем накратко по въпроса на господин Крамер за панонската е, низина. Много голям скептик съм в това отношение. Има много отсечки, които не са електрифицирани, няма е, е, двупосочни релси. Именно е, на територията на Словения е изключително трудно да се е, построи тунел. Огромно предизвикателство. Това, което имате предвид е не, е, така да се каже, новия е, ТНТ коридор, но има един е, вие най-вероятно мислите за коридор за превоз на товари по ЖП линия. Да, тогава вече нещата зависят в крайна сметка от основните оператори. Но ако говорите за коридор по линия на ТНТ, наистина има много основания за скептицизъм. Аз мисля, че и на последната конференция в Венеция стана ясно и е, а, мултимодалността. Да, а, е, транспортът, а, е, велосипедизма, колоезденето е изключително важен елемент. Той, то много се разпространява. Трябва да се помисли за изграждане на велосипедните алеи, естествено, за да се разпространи още повече този вид транспорт. Благодаря ви, господин Бодвих. Господин Балаш има думата. Аз а, бях в а, кралство Нидерландия. Извинете ме за допуснатата грешка по-рано. Ние държим сметка за трите участника, регионите, а, които са включени тук, участват с пълна степен. Марсилия Амстердам. Тази връзка също е изключително важна. За господин Крамера. Господин Крамер, аз изцяло споделям мнението ви и критиките ви за връзката Брюксел-Люксембург. Това е отдавнашен проблем. Може би трябва да се създаде специална комисия към съвета, за да направят проучване каква е достъпността до европейските институции от е, всеки един пункт, е, от Брюксел, от Люксембург, от Страсбург. Страсбург има точно същия проблем. Изобщо достъпни ли са за всички граждани, за всички представители на правителствата на държави членки и разбира се за Европейския парламент. Аз ще отида отново в Ротендар и няма да забравя въпроса, който поставихте за връзката. Китай е сериозен въпрос. Ние обсъждахме с останалите координатори тези въпроси. Но има неща, които надхвърлят транспортната политика и Китай се обръща отделно към държавите членки. Няма някаква рамка, която да съществува на равнище Европейския съюз. Условията са специални, тъй като това не са инструменти за съфинансиране, това са кредити, които държавите членки един ден трябва да връщат. Има силен политически интерес. Това е сериозен въпрос, и всички трябва да му обръщаме внимание. Беше поставен въпрос как да се намали а, това а, опасността а, Ирландия да а, остане в периферията, като се използват различните възможности за предвижване по въздух, море. А, Брекзит е, е въпрос. Генерална дирекция МУФ е, са напълно подготвени, е, за да започнат с летящ старт, когато настъпи момента, но този момент все още не е дошъл. Може би в началото на следващата година ще се стигне вече до секторните въпроси, след като се изясни първоначално рамката и стане ясно как въобще ще бъде финансирането. И тогава ще се види какво ще бъде бъдещето на вноските в бюджета на Европейския съюз. Ако се намери балансирано решение, проектът може да се реализира. Ако не, може да се прехвърли въпроса на двустранна основа, но ние искаме да се работи общо. Беше поставен интересен въпрос от господин Ертук. Аз а, бих искал да имаме нещо като общата съскостопанска политика, а, която се основава а, на общностния подход. Господин Теличка ни се тръгна, но той попита каква политика бихме препоръчали за бъдеще. Моята препоръка е да се запази дългосрочната перспектива да се включат в по-голяма степен на съседните държави, тъй като транспортът не спира на границите и да разполагаме с много повече средства. Надявам се, че Европейският парламент в рамките на многогодишната финансова рамка ще подкрепи един по-голям бюджет за тези цели. Благодаря ви за тези отговори които бяха много сбити. Благодаря за времето, което ни отделихте. Благодаря и на преводачите, че останаха по-дълго. До скоро! Въпросът за Брексит отново ще поставя на дневен ред по-честите ни срещи. и в последствие ще се навлезе в обсъждане на конкретните сектори. Предстои много работа. Благодаря ви и до скоро!